Уважаеми колеги, уважаеми гости, дами и господа, добър ден! За мен е удоволствие да ви приветствам на това изслушване за настоящето и бъдещето на шенгенското сътрудничество. В резултат от продължаващата се беженска иммиграционна криза в Европа, държавите членки предприемат действия, за да въведат отново мерки за контрол на вътрешните шенгенски граници. Можем да видим различни реакции и много хора казват, че виждаме края на Шенген. Други казват, че Шенген трябва да бъде изцяло преразгледан. Също време, но виждаме, че се случват и други събития. Беше създадена нова агенция за гранична и брегова охрана нов механизъм за оценка по Шенген в момента вече действа от две години. Нови информационни системи се планират и днес възнамеряваме да направим равносметка на това какво е случило до сега, да видим каква е сегашната ситуация. Нашите покани бяха прияти от високопоставени лица, от други институции, както и от научни работници – и представители на мозъчни тръстове, които ще представят своите изследвания. Искам да посоча, че нашата комисия много сериозно се отнася към въпросите, свързани с шенгенското законодателство. Господин Коелю, много опитен депутат и на времето докладчик по тази тема, се съгласи да бъде председателстващ на това изслушване. Също така ние смятаме, че трябва тази светлина, светлината на случващото се, да се завиши парламентарния контрол. В края на всяко едно от трите тематични заседания ще има възможност за въпроси и отговори. Моля имате предвид, че това заседание се излъчва пряко в интернета и също така ще бъде архивирано. За съжаление нямаме превод на фински защото колеги, има колега от финската кабина, който не се чувства добре, който се е разболял, поради това не можем да осигурим превод на фински. Що се отнася до ораторите, днес след обеда сред нас е комисар Аврамов Пулус. За съжаление, той, както и Министра на вътрешните работи на Словашката република Роберт Калинек ще трябва да напуснат веднага след като се изкажат, тъй като са много ангажирани, но за нас е голям жест, че те съгласиха да участват в нашето изслушване. Надявам се, че малките промени във връзка с ангажиментите на господин Аврамов и господин Калинак – ще може да бъде прието от вас. И така, откривам първото тематично заседание. За мен е удоволствие да приветствам комисара Аврамополос през ма. Комисията представи своето съобщение връщане към Шенген. Сега комисар Аврамополос ще ни запознае с това, как той разглежда шенгенското пространство 6 месеца след това Съобщението може да го намерите в документите, които са на разположение. Също така госпожа Пайк, която представлява Европейската комисия, ще остане до края нашето заседание, ще отговаря на въпросите, отправени към Европейската комисия. И веднага сега давам думата на комисара Варамопол. Заповядайте, имате думата, Димитрис. Uh, <clears throat> uh, Благодаря, Клод. Радвам се, че съм тук а, отново за втори път днес. До мен е председателстващия съвета Робърт Калинек. А, и съм ви много благодарен, че организирахте това изслушване посветено на Шенген. Изключително навременна инициатива Шенген, както многократно сме казвали, е най-осезателният успех на европейската интеграция. Шенген е символът на това да си европеец и да се чувстваш европеец. За студентите, за работещите, за бизнесмените, за пътуващите – е, за хората, които искат да се предвижват през Европа свободно и бързо, без контрол по вътрешните граници. Шенген, освен това, е символ и на доверието. Доверие между държавите членки за това, че управлението на външните граници е достатъчно стабилно и че сътрудничеството между правоприлагащите органи функционира. Както знаете, по-настоящем шенгенското пространство е под напрежение, защото са изложени на наява някои от неговите недостатъци във връзка с кризата с миграцията и сигурността. И точно за това сега е времето Шенген да не се приема за даденост, а да работим за подобряване на дейностите в областта на миграцията, сигурността и управлението на границите, за да може във всички тези области да сме готови да реагираме добре за в бъдеще. Създаването на европейска охрана на границите е много добро постижение в тази връзка. Това е съвместно постижение, което Европейската комисия, парламента и съвета успяха да постигнат и то за много кратък период, само 9 е, месеца. Всичките ни усилия през последните 8 месеца се занимаваха с това, защото нека да бъда напълно ясен тук. Връщането към нормално функциониране на Шенген е приоритетен въпрос за тази Европейска комисия. Приоритет, е, който знаем е много важен и за Европейския парламент. Именно за това, освен до редовните доклади на комисията пред парламента и съвета, мисля, че една публична политическа дискусия е крайно необходима. И за това искам да ви благодаря отново за днешното изслушване. За съжаление обаче, няма как да остана до края на изслушването. Трябва да пътувам до Люксембург заедно с министър Калинак, за да подготвим съвета там. Затова, нека да се занимая с нещата по същество. Първо да ви припомня къде се намираме сега. Нека да подчертая, че целта на комисията е да се премахнат всички мерки за контрол по вътрешните граници и да се върнем към добре функциониращо шенгенско пространство по един устойчив начин, достоен за доверие. И няма нужда да ви припомня събитията, които поставиха под натиск шенгенската система и които, въведоха, които доведоха до въвеждане на мерки за контрол по границите на някои от държавите членки. Този тип мерки обаче трябва да бъдат целенасочени, ограничени по обхват, честота, местоположение и време. Както подчертах в нашия доклад от края на септември, доклад, докладът продължава да настоява за, тези, за прилагането на тези условия. Подобни мерки да бъдат ограничени само до а, това, което е действително а, твърдо необходимо, а, свързани с вътрешната сигурност. А, и с мерките по предвижването от една в друга страна на Европейския съюз на мигранти навлезли през Гърция. Също времено трябва да вземем предвид предложението на комисията за изтичането на 6-месечния период, 6-месечния период, посочен в препоръката. От тук нататък въпросът е, трябва ли да се продължат настоящите временни мерки за контрол по границите. Но тук трябва да кажа следното. Всичките мерки, които прилагаме, са взаимосвързани. Приоритетите ни и в областта на сигурността, и в областта на миграцията се вземат предвид при управлението на външните граници и при мерките за поддържане на шенгенското пространство, което няма как да съществува без ефективно управление на външните граници. Това обаче не означава, че трябва да затваряме външните граници, за да може вътрешните да останат отворени. Ние нямаме за цел да изградим крепостта Европа и няма да позволим Европа да стане крепост. Европа добре познава своите международни задължения да приема и подслонява онези, които имат нужда от закрила, както и да позволява преминаване на добросъвестни пътуващи. Но подчертавам онези, които нямат право да останат в Европа и които нямат нужда от закрила, трябва да се върнат там, откъдето са дошли. Това са основните принципи на съобхватния подход за управление по границите, който се въвежда в момента с въвеждането на европейската охрана за контрол по сухопътните и морските граници. Миналата седмица в България бе поставено началото на действието на Европейската охрана на границите и поканих представители на Европейски парламент е, да присъстват там. Това е един символен момент, е, който показва, че ние сме готови да изпълняваме ангажиментите си на сериозно. Европейският, е, европейската охрана на сухопътните и морските граници ще бъде напълно оперативна а, до 3 месеца. Също така, Споразумението Европейски съюз Турция вече показва своята резултатност и трябва да продължи да се прилага, особено що се отнася до презаселването и връщанията. Това въжи и за приложението на системата за презаселване на пристигащи в Италия и Гърция. През последните няколко седмици виждаме значително подобрение и държавите членки трябва да продължат да надграждат върху постигнатите до тук успехи. Това е единственият начин постепенно да се върнем към една нормална ситуация и приложение на всички европейски правила за Шенген, както и за Дъблин, регламент, който ще бъде постепенно реформиран и подобрен. Това е обаче само една страна на нещата. Не трябва да забравяме и другата страна. При управлението на границите има сериозен елемент, свързан с сигурността. Обменът на информация трябва да се задълбочи и нашите информационни системи трябва да бъдат по-добре взаимосвързани. Сътрудничеството между правоохраняващите органи, полицията, службите за сигурност трябва да бъде подобрено. Освен това, Системните проверки по външните граници ще допринесат за увеличаване на сигурността на европейска територия и ще гарантират по-добро функциониране на шенгенската система. Европейските лидери обещаха да постигнат резултати и призовават и вас, членовете на Европейския и призоваваме и вас, членовете на Европейския парламент, да продължите диалога с съвета, за да се напредне възможно най-бързо. Трябва да се напредне по споразумението за системата за влизане и излизане. Нещо, което трябва да допренесе за модернизирането и засилването на външните ни граници. Както знаете, комисията работи и по предложение за европейска система за авторизиране на пътуване, автоматизирана система, за да се провери допустимостта на всички чуждестранни граждани, които са освободени от задължения за визи, да пътуват в Европейския съюз. Е, политиката за либерализиране на визите засилва, изисква засилване на качеството на управлението на границите е, и така се подобрява лекотата на пътуване. Що се отнася до Шенгенската информационна система, СИС, информационният е, доклад е, ще бъде на разположение до края на 2016 година. Започва приложение и на е, централизираното електронно приложение за разпознаване на пръстови отпечатъци, което е част от Шенгенската информационна система СИС. И така, лица, използващи различна или фалшива идентичност, могат да бъдат засечени. Уважаеми депутати, не сме където бяхме преди година. Напреднали сме значително. И всички го знаем. От тук нататък трябва да продължим напред и също така да направим всичко възможно да не се връщаме назад. Най-вече по никакъв начин не трябва да се връщаме назад, що се отнася до Шенген. Защото Шенген е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. И както казах, Европа не трябва да се превръща в крепост Европа. но отвореността към света. Толерантността не трябва е, да бъдат плащани с е, загуба на сигурност. Вратите ни трябва да са отворени за добросъвестните преминаващи, но онези, които нямат право да останат тук, трябва да се върнат. Много хора ежедневно се възползват от плюсовете на Шенген. Цената на спирането на, шен, на шенгенското пространство е много висока и тя е много по-висока от економическата цена. Европа е дефинирана от шенгенското пространство. Шенген дефинира европейското пространство. Не можем да позволим Шенген да бъде застрашен трябва да работим за постепенно премахване на всички вътрешни мерки за контрол и за връщане на нормално функциониране на шенгенското пространство, възможно най-скоро. Дами и господа, разчитам на вас за подкрепа, за да направим това заедно. Благодаря за вниманието. Благодаря, Димитриус. Ще дам думата на министра на вътрешните работи на Словакия господин Калинак. Министър Калина, готов ли сте да се изкажете в рамките на 10 минути, след което да дадем думата за въпроси и отговори? Прием ли, ли е този вариант за вас? Да, благодаря. Vážené poslankyne, páni poslanci, milí kolegovia, priatelia. Уважаеми дами и господа, уважаеми приятели. Мога да ви уверя, господин председател, че няма да се простирам на дълго и на широко. Димитрис така или иначе описа ситуацията много добре. Мога само да кажа, че Шенген представлява основен елемент от Европейския съюз и успехите постигнати от него. Свободното придвижване е свързано с ежедневието на гражданите. Шенгенското пространство не е идеално, но е по-добро положението сега, отколкото беше в началото на годината. Надяваме ситуацията от миналата година да не се повтори. Към Европа имаше миграционни потоци, които бяха неконтролируеми. И сега обаче рисковете, пред които бяхме изправени миналата година, вече не съществуват. Имаше грешки, разбира се, нямаше спазване на всички правила, и а, ако беше всичко наред, може би ситуацията нямаше да е такава, но предвид голямото предизвикателство нямаше как да се избегнат грешките. Имаше отделни реакции, отделни процеси, които влушиха ситуацията, но анализа е за експертите. Аз мога да кажа, че, че нашата политика не беше изготвено по такъв начин, че да може да реагира на този, на този масивен поток от е, мигранти. Начинът по който функционира Европейския съюз и неговите органи, сътрудничеството между държавите членки допринесоха за подобряване на обстановката. Някой може да се очаква, че това ще стане за две седмици или за един месец, но аз съм а, доволен и се радвам, че през новия сезон ам, Контролът е на по-високо ниво и е, Европейският съюз търпи критики много често, но в този случай гъвкавостта беше уместна. Искам да благодаря и на депутат Европейския парламент, най-вече на членовете на, на вашата комисия, че допринесоха за създаването на новата агенция за контрол по ам, морските и сухопътни граници. Наистина благодаря ви. Усилията бяха много големи, но доведоха и до съзами резултати. Наблюдението на външните ни граници е много важно, както и споразумението с Турция както и новата агенция за брегова и гранична охрана. Ние можем да направим по въпросите за връщанията, както каза ам, господин комисарят, и ситуацията може да се подобри още. Шенгенското пространство е много важно. Аз съм един от хората, които са израсли в сянката на желязната завеса. И, и за това много високо ценя ценностите на Европейския съюз, не само качеството си на представител на, а, на правителството ни, в качеството си на гражданин, който е живял от другата страна на желязната завеса. вътрешните ам, гранични проверки, които бяха въведени, породиха безпокойство. Това стана миналата година. Необходимо е да има последователни мерки и последователни действия, за да бъдат тези случаи ограничени, да бъдат добре политически обмислени и да няма необосновани такива проверки. Политиците трябва да премахнат тези пречки, за да може безпрепятствено да функционира шенгенското пространство и да се спазват всички принципи. Необходимо е да се засили е, контрол по външните граници но ако се въведат вътрешни а, проверки по границите, това вече ще е началото на края. През следващите месеци ще работим усилено по тези въпроси отново. Благодаря сега. Колеги, а, както ви казах, двамата ни оратори трябва да си тръгнат. А, имате обаче въпроси и затова ще ви кажа, че петима ще взема думата от вас за съвсем кратки въпроси. Петима колеги ще избера от списъка. Ще започнем с господин Коелю. Моля ви съвсем накратко, за да могат и двамата оратори да ви отговорят. Благодаря много, Клод. Е, е, много се радвам че сте тук, тъй като знам, че има съвет по правосъдие вътрешни работи утре в Люксембург. Много се радвам, че комисарът Еврамополос е тук. Пътната карта, която представихте преди около 6 месеца, вече е почти изпълнена. Проблемите са свързани основно с презаселването. Ако разгледаме ред по ред всички елементи, предвидени във вашата пътна карта, всичко е извършено с изключение на презаселването. Тоест, няма достатъчно солидарност. Ако разгледаме въвеждането, повторното въвеждане на контролни мерки по вътрешните граници, стана ясно, че има липса на координация. Т.е. проблемите са два. Липса на солидарност и липса на взаимно доверие. Какво можем да направим, за да се справим с тези е, два основни проблема? Благодаря мога ли да, можем ли да съберем няколко въпроса и след това да ви дам думата за отговор? Щях да дам думата на госпожа Сипъл, но тя излезе за секунда. Дам думата на господин Павел. Благодаря ви, че за втори път сте тук в нашата комисия. Много съм разочарован, че ви, господин комисарио, и вие, ам, господин председателю, казахте, че България и Румъния също са обхванати, но ам, България и Румъния не са част от Шенген, което е доста разочароващо, а, въпреки че сме изпълнили, въпреки че тези две страни са изпълнили всички условия. Как стоят нещата с МЦФАО? Казахте, че то, че тук говорим за едно е суфле. Какво имате предвид с това суфле? А, може ли Румъния в крайна сметка да се оттърве от а, на, наложения механизъм или не? Това е механизма за мониторинг и проверка. М сравняват ни с Унгария, но има и Украина и Молда... Молдова от другата страна, както и Черно море. Някои казват, вие наистина имате късмет, че не сте в Шенген. В противен случай щяхте да имате ограда между Румъния и Унгария. Това обаче не е честно спрямо 35 милиона граждани. Джудит Сарджентини има думата. Mind actually, but go for it. Right, Mrs. Ask. You yeah. did. You're on the, my. Did you not? You're on my list. Okay, um, Bodil Valero, please. Okay. You're... Включил съм ви в списъка, но вие не искате думата. Госпожа Валеро, аз съм от страна, чието граници бяха затворени. Аз съм от Швеция. Моят въпрос е колко дълго ще се позволи на Швеция да държи границата затворена. Аз не искам границата да се е, затваря. Надявам се, че ще ми кажете не много дълго. Of course, Schengen tools could be used more proactively, but this is the... Шенгенските инструменти могат да се използват по-активно, но това е ролята и на държавите членки. Как могат да бъдат насърчени те да обменят по-добра информация едни с други, да използват базите данни, по-конкретно СИС и да насърчат сътрудничеството между правоохраняващите органи. Има въпроси към министъра. Какво е вашето мнение за въвеждане на редовни проверки на летищата по външните граници на Европейския съюз. Това ще засили ли сигурността, ще помогне ли по-ефективно да се идентифицират чуждестранни бойци и способни ли са летищата да управляват ефективно този тип проверки или могат да имат някакво изключение, тъй като това може да се отрази зле на преминаването на пътници през тях. Благодаря ви много, че бяхте кратки. Давам думата на комисаря за отговор. Ще се опитам да бъда а, сбит и кратък, каквито бяха и въпросите. Първо по презаселването. Господин Коелио, напълно прав сте. Доста време е, някои правителства отказваха да покажат дух на солидарност. Но през последните два месеца нещата се промениха за много кратък период. 1500 души бяха прехвърлени от Гърция към други държави членки. И ако продължим да работим и да постигаме ем, резултати със същото темпо, нещата ще се подобрят. Но тук трябва да сме доста откровени. Аз бях много разочарован. Нееднократно съм казвал, солидарността не е нещо, което можеш да си избираш. Дали искаш или не да проявяваш. Това е наш дълг. А пък миграционната криза показа, че концепцията за солидарност съвсем не е толкова силна, колкото се предвиждаше в европейския проект. И така. Е, използваме всякакви мерки, за да убедим държавите членки да поемат е, своята част от е, отговорността. Така че броят се увеличил. Сега за България и Румъния. В своето изказване не споменавах отделни страни но тук мога твърдо да заявя. И двете страни трябва да станат част от шенгенското пространство. Това, както знаете, е в ръцете на съвета, който трябва да вземе решение единодушно. Тоест, трябва да работим за постигане на това единодушно решение заедно. Европейската комисия твърдо вярват, че и двете страни са готови да станат членки на шенгенското пространство. България и Румъния имат пълната ни подкрепа да станат членки на шенгенското пространство. По въпроса за това как ще се върнем към нормална ситуация, как ще се върнем към нормално функциониращо шенгенско пространство. Нашата цел, нещо, по което работим активно през последния месец, е да се върнем към нормално шенгенско пространство, възможно най-скоро. Чакаме да получим информация от държавите членки до 18 октомври. Възоснова на тази информация ще направим оценка на ситуацията. За Швеция. Права сте. Границите са затворени. Но също времено трябва да проявим разбиране и за положението на място. Аз бях в Швеция преди 3 месеца. Швеция беше една от първите страни, която даде подкрепа за нашата подкрепа в политика в областта на миграцията. Но за изключително кратко време Швеция се претовари. Затова правителството поиска въвеждане на контролни мерки по границите за един кратък временен период. От тук нататък продължаваме да оценяваме ситуацията и ако се поиска от нас да удължим периода за Швеция, ще вземем решение дали или не да го направим, в зависимост от информацията, която с която разполагаме. Отговорих ли на всички въпроси? Сигурността. Да, много чувствителна тема. Въпросът е как можем да убедим държавите членки да си сътрудничат и да работят в по-добро взаимно доверие. А, и тук напредваме. Мога да ви дам пример. Онези държави членки, извинете, Лицата опитали се да извършат терористични актове в Германия преди една седмица бяха проследени и заловени. И това стана именно защото има обмен на информация. Все още не сме постигнали всичко. Концепцията за Европейски съюз на сигурността все още не е довършена. Джулиан Кинг отговаряше по темата и преди един месец представи проект. По своя опит, вземайки предвид, че в моя портфейл също попада сигурността, мога да заявя, че има недостатъци. И те основно се дължат на липсата на доверие. Защо? Ами, разбираемо, е, големите държави запазват най-добрата разузнавателна информация и информация, събирана от службите за сигурност, за себе си. Но по-настоящем се намираме в опасна ситуация. Ако не си сътрудничим, ако не работим в контекст на взаимно доверие и сътрудничество, няма да успеем ефективно да се справим с тези предизвикателства. Да не говорим, че тук става дума и за основни права. Сигурността и безопасността на гражданите е едно от техните основни права. Трябва да продължим да работим. Но все пак напреднали сме много от положението, в което бяхме преди две години. За терористичните заплахи, извършителите на терористичните актове в Париж са били добре известни в някои страни, и в държави членки, и в трети страни. И ако е била обменена съответната информация, те са ще ли да би, бъдат проследени и заловени и осъдени. Това обаче не се е случило. Затова настояваме толкова за сътрудничество в областта на сигурността. И концепцията, и контекста на един Европейски съюз на сигурността би предоставил такава възможност. Благодаря. Имаше повече въпроси към комисаря, но ако искате да направите заключителни коментари, господин Калиняк, заповядайте. Само няколко думи ще ще добавя нещо към вече казаното. В съвета засегнахме въпроса, свързан с срока за проверката по вътрешните е, е, граници и както и въпроса за срока за присъединяване към Шенген. Всички трябва да изпълнят критериите за присъединяването към Шенгенската зона. Когато говорим обаче за миграцията, говорим за различни условия, за различни съдби. И ам, всичко това доведе до това, на което станахме свидетели на македонската граница иммигрантите се скупчиха всички на граница на една държава, която не е държава членка на Европейския съюз. Тези хора искаха да стигнат до една специфична страна. Затова преговаряхме с Австрия, предложихме наличен капацитет, защото Австрия не можеше да се справи. За Словакия бройката беше 800, но в крайна сметка станаха 1200 души от Сирия, които бяха подслонени. Всяка страна реагира съгласно условията и обстоятелствата. Трябва да се приеме, че тук говорим за отделни съдби и за това, че мигрантите имат своите собствени представи. Във всяка страна реакциите са различни. Комисията действа за решаване на проблемите, както и това се прави в съвета. 300 полицаи от Словакия са командировани ам, в чужбина в хода на годината. Ам, в Германия са необходими 5000. Дори в Германия няма такъв капацитет. За това трябва да се поддържаме, да си помагаме. Движенията на мигрантите не се водят по някакви статистически данни. Това са естествени развития. Относно последния въпрос за е свързан с това, че е, се търсят общи решения, но е, проблемите са доста специфични. Относно въпроса за България и Румъния, господин е, депутат, ако вземем предвид решението на съвета от 2006 година, ще видите, че никой а, не а, споменава повече тези две страни върху Шенген, отколкото ние. Ще премина на английски. Няколко, дни, няколко пъти Словакия е правила предложение за това, че България и Румъния трябва да са част от Шенген. А, Гърция, Румъния и България ще направят шенгенската зона много по-компактна. По време на предишните председателства този въпрос беше обсъждан, но и ние, когато започнахме, започнах това предложение, че по този въпрос трябва да има напредък. И както господин комисаря каза, ние сме много близо до приключване на самата процедура. Това е а, тема, с която се занимаваме и е сред нашите приоритети. На следващо място, госпожа Кодрицка. Основната заплаха е свързана с рутината при обмяната на информация. да речем, разузнавателни служби или служби по сигурността ам, предоставят някаква информация или искат някаква информация и някакси нещата потъват по веригата, няма реакция на тази информация. От нашата, от нашата страна бяха изпратени запитвания за няколко подозрителни лица към Дания. Беше а, Отправено искането за информация много бързо получихме обратна връзка. И така имаме нужда от обща база данни, за да можем да обменяме е, информация и да знаем как се борави с тази информация. Ако получавам 10 пъти информация на ден и това се превърне в рутина, в един момент а, информацията ще потъва и това ще е опасно. Благодаря, господин Калинак, благодаря ви, колеги, за вашето участие. Да, има и представители на комисията, които ще останат тук и ще отговарят на евентуални въпроси и Frontex също. Благодаря ви. So colleagues, we're going to move straight и така, колеги, продължаваме с нашата програма. Пьер Готан и професор Стив Пир са тук. Добре дошли. Ако колегите напускат, моля да сте по-тихи, защото искаме да продължим с програмата Лина Васолута. Ще представи наше ам, проучването свързано с въпроса дали Шенген е устойчив на кризи. Проучването е свързано и с вътрешните проверки по границите. Моля, благодаря ви. Ние сме тук, за да представим нашето проучване. Проучването е, е резултат от едно взаимно начинание от няколко института, които се занимават с въпроси, свързани с е, Шенген. Имаше и водеща експертна група по въпроси за Шенген. Няколко основни въпроса избрахме. Първо, дали е, системата за управление на Шенген е устойчива на кризи, дали Шенгенската правна рамка се изпълнява ефективно. На следващо място имаме ли нужда от нова законодателна реформа и на последно място как да се, гарантира, как да се гарантира по-ефективното по по-ефективен начин ам, изпълнението на правните демократични принципи, свързани с, с Шенген. Относно политическия и правен анализ, нашето проучване обхващаше структурирани интервюта, документация и разговори с представители на различни европейски агенции за заинтересовани страни подробности се запознахме с нотификациите на държавите членки. На следващо място взехме предвид резултатите от публичните консултации с рентованите страни и, представители на гражданското общество за това какви са според тях възможностите за ролята, която трябва да играе Шенген. Сега малко към историческите факти. По какъв начин се стигна до настоящата система за управление на Шенген 2011 година в аферата Франко от Италия. Много хора от Тунис идват към Италия през Франция. Франция въвежда контрол по вътрешните граници едно а, странно и това води до противоречен европейско ниво. Е, става ясно, че необходимо в управлението на Шенген да има повече а, участие на Европейския съюз. Европейския парламент също иска да играе своята роля, която му е отредена съгласно Лисабонския договор и да участва в механизма за оценка и мониторинг новата законодателна реформа на Шенген или както се нарича новия законодателен пакет от 2013 година включва два инструмента. Шенгенският граничен кодекс, в който включва правилата, отнасящи до държавите членки за ем, управлението на вътрешните и външните граници. Освен това се дават подробности за изключенията и правилата, свързани с, с въвеждането на вътрешни проверки по границите. И на следващото място, други инструмент е механизма за оценка и мониторинг, т.е. да се гарантира, че разпоредби свързани с Шенген се изпълняват надлежно, като тук се имат предвид и а, мисиите по външните граници на Европейския съюз. И така, коя, коя е основната новост в кодекса. Това е член 29, който дава възможност за удължаване на, вътре, на проверките по вътрешните граници до две години за период от 6 месеца. Това е крайна мярка, която се използва само в крайен случай. Относно механизма за оценка и а, мониторинг – Моделът беше е, междуправителствен в е, съвета и сега е преминал към друг режим, е, общностен. Контролира се от ГД вътрешни работи цялата система. Има и положителни резултати вече, свързани с отчетността, експос докладите от държавите членки, както и от комисията. Ние стигнахме до заключението, че въпреки, че Европейския парламент има право да бъде информиран за това, е, което се случва по време на мисиите за оценка, както да има достъпи до всички доклади и препоръки, има има предизвикателства, свързани с практическия достъп до тази информация. Чухме дори, че едва ли не като вид се разказва, че когато депутат отива да търси такава информация, се едно търси игла в, куп, в купа сено. Както вече беше казано от колегите от ГД Вътрешни работи, Ново, новата реформа за управлението се прилага в изключителни случаи, когато има много хора, които имат нужда от международна закрила, идват в Европейския съюз, така както се случи и с кризата с беженците. Държавите членки реагираха веднага с а, а, въвеждане на контрол по вътрешните граници и това което се случи, показа докъде стигат предела на системата за миграцията и тази за даване на убежище. И така, нашите основни резултати, които постигме, са следните. Всички а, изпращат а, нотификации, но не спазват а, духа на Шенген. а, или а, няма никакви основания за неспазването, или няма никакви доказателства за това, че се предприемат едностранни мерки. На следващо място в тези идентификации не се е оценил въпрос с свободното придвижване на хора и за това, че това придвижване е било възпрепятствано на моменти не е направена оценка на това дали хората, които са възпрепятствани са европейски граждани, дали са бежанци или тържещи обежище, дали трябва да се прилагат принципите на системата за обежище или тези за свързани с Шенген. Механизма за оценка и мониторинг се превръща в, се превърна в основния източник за информация за задействане на член 29 от кодекса. Много сериозни промени настъпиха от ноември 2015. Беше проведена мисия в Гърция и основният аргумент за комисията и за съвета беше да се задейства член 29 И а, ситуацията в, през май беше съвсем различна. Много малко души са пристигали а, и са подавали молба за обежище и за това ние смятаме, че член 29 е бил свързан по-скоро с опасенията за вторичните движения на законните мигранти. На следващо място. Out... Um, Освен това, сред държавите членки, които не са въвели вътрешни проверки по границите, а, не става ясно точно за какви проверки става въпрос, дали става въпрос за гранични или полицейски а, проверки. От представители на гражданското общество разбрахме, че полицейските проверки се използват в граничните райони, за да се контролират мигрантите. Освен това, има и доказателства за това, че търсещи убежище са класифицирани като незаконни мигранти вследствие на тези гранични проверки. Някои от лицата, които са били регистрирани, са били регистрирани в 6.2, а тези, които търсят убежище, трябва да бъдат регистрирани в Евродак. Трябва да има ясно разграничение. Нашите заключения са следните в тази връзка. Няма законодателна реформа, тя не е необходима, защото Шенген отговаря на своите цели и е устойчив на кризи. Трябва по-добре да се изпълняват съществуващите законодателни разпоредби. Комисията трябва да изиграе своята роля и да следи за спазването на европейското законодателство, както и договорите. Парламента трябва да използва своите правомощия, за да гарантира по-добра демократична отчетност. Ето защо ние правим следните препоръки. Първо, комисията трябва да прилага проверки, да, изпъл... да прилага тестове за пропорционално, що се отнася до вътрешните проверки по границите, както и да оценява въздействието върху основните права, свободното е, движение на европейските граждани. Европейския парламент трябва да има да, право на практически достъп до наличната информация. Освен това смятаме, че има нужда от отделен механизъм за оценка, свързан с въпросите за обежището, така аналогичен на механизма за оценка и мониторинг на Шенген. Има нужда от европейски насоки, що се отнася до вътрешните полицейски проверки в граничните райони. Трябва да се знае повече за използването на европейските бази данни или, и дали, дали не се използват прекалено много. Агенцията за основните права трябва да се е, превърне в постоянен наблюдател за наблюдател на всички мисии, които се извършват в рамките на механизма за оценка и мониторинг на Шенген гражданското общество трябва също да е, дава своят дан под формата на е, участие в изготвянето на докладите като е, представители в Сянка. Благодаря ви за вашето проучване. Сега преминаваме към второто проучване, което е свързано с разходите, когато няма Шенген от Пьер Годар. Моля 10 минути и за вас, защото след това ни предстоят и други изказвания. А, да, добре, вие ще направите представянето. Господин Пиерс ще се спре на, засед... на самото а, изследване. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, е, няколко водни коментара, за да се вземе предвид е, как се е, използва шенгенската система, която е достижение на европейското право, позволяващо свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги. Притока на мигранти към Европа през последните няколко години изведе на наяве някои недостатъци в областта на политиката в тази област. включително охраната на границите и в областта на общата система за обежище. Премина се към а, някои мерки по контрол по вътрешните граници и в тази връзка комисията Либе изиска от Европейската от службата за проучване на Европейския парламент да направи оценка на цената на, на този тип мерки, цената, която е, бихме плащали, ако не е, е налично шенгенското пространство. Въпросът се разделя на две части. Първо, кои са, е, какво плащаме економически, социално и политически, ако няма Шенген. И второ, какво се случва в момента по границите. Нашият е, доклад е, взема предвид е, последиците навсякъде в Европа. Работим с Rand Europe и освен това взехме предвид и проучване поискано от комисията ИНКО от миналата година за въздействието върху вътрешния пазар на въвеждането на допълнителни контролни мерки по вътрешните граници на шенгенското пространство. Има три основни сценарии, които се разглеждат. Първи сценарий – две годишно преустановяване на шенгенската система в петте страни, които по-настоящем са въвели контролни мерки. Сценарий 2 две годишно преустановяване на шенгенската система във всички страни, които са засегнати, т.е ако всички шенгенски страни затворят границите. И сценарий номер 3 затваряне на границите във всички държави членки за период на без е, времево ограничение. Разгледахме всички три сценария. Ще споделя основните резултати. По сценарий номер едно за две години се затварят границите на пет държави хипотезата е, сценарията взет предвид, тъй като се счита, че е сравнително малко вероятно да се въведат КПП-та по всички национални граници, вземайки предвид и нарастващия брой на пътници. Е, годишно 211 милиона евро годишна цената сценарий 2 на хипотезата, че се е, контролират всички вътрешни граници и тогава е, цената за това би била между 4,4 и 7,4 милиарда евро. И накрая по сценарий номер 3, е, е повторно въвеждане на контрола по границите за постоянно, там разходите биха били 20 милиарда евро за цена на въвеждане и 2 до 4 милиарда евро годишно за е, оперативна дейност 0,02-0,03% от БВП на шенгенското пространство. Докладът взема предвид и различните мерки, свързани с сътрудничеството на полицията в трансграничен план, нещо, което увеличава е, броя на заловените нелегално преминаващи, нещо, което ще бъде загубено при въвеждане на е, контролни мерки по границите. Освен това, трябва да се има предвид, че усещането за е, несигурност на гражданите на Европа не се е увеличило след увеличението на шенгенското пространство през 2007 година. Затова останите препоръки на доклада са да се направи всичко възможно да се възстанови доверието между държавите членки на шенгенското пространство и да се борим срещу онези недостатъци, които бяха изведени на преден план с кризата, с миграционната криза. На второ място да се увеличи сътрудничеството на държавите членки и на трето място да се вземат предвид а, условията за петте държави членки, които въведоха контрол до ноември 2016 година. Благодаря за вниманието. My... Благодаря. Винаги се радвам да се намирам тук. И с удоволствие искам да ви представя проучване на Ранд Европа. Ще ви дам собственото си обобщение на това проучване и ще спра на въпросите, разгледани в проучването. Като цяло, проучването разглежда възможностите за действие на нивото на Европейския съюз, как може да бъде реформиран Шенген – за да може да отговори на загрижеността, която доведе до това, че редица държави въведоха отново контрол по границите и да се определи в кои сфери може да се получат по-добри резултати в резултат на по-добра координация или интеграция в рамките на Европейския съюз. Ние също така допринесохме за доклада стойността на липсата на Шенген, което беше току-що представено. Целите на изследването на Ранта Европа бяха първо да се даде количествен израз, израз на економическите, социални, политически разходи и цена на повторното въвеждане на контрола по граници. Също така искаме да проучим възможните положителни резултати от по-съгласувани действия на нивото на Европейския съюз. Тоест, задавахме въпроса, кои са възможните ползи от по-съгласувани действия на нивото на Европейския съюз – тук виждаме, че определихме четири различни елемента да се подобри изпълнението на шенгенското законодателство. Въпроса за това дали шенгенската информационна система трябва да включва допълнителни функционални възможности, какво трябва да се прави с системата за оценка, с новия вариант на Frontex, какво да се прави за да се попълнят празнотите в сътрудничеството между полицейските и съдебни органи, как да се извърши реформата на дъблинската система и да се подобри сътрудничеството с държавите на транзита и държавите на происхода. Уредбата за управление на Шенген. Вече да бяха споменати редица въпроси. Комисар Врамополос говореше за оценка на 6 до края на годината в съответствие с законодателството. Това може да е една възможност да се променят нормите, т.е. ШИС да включва повече информация. Аз смятам, лично аз смятам, бих поставил под съмнение необходимостта да се включва твърде много информация за редовната законната миграция, защото Евродък решава много от въпросите, свързани с законната миграция. Затова, може би, не е необходимо се да прави твърде много или да добавя твърде много към сега съществуващата система. По-важна е ценността на информацията в ШИС, отколкото реформата на Евродак, но така ли, че реформата на Евродак се извършва от Евродак. Разбира се, трябва да се помисли за стойността на защита на личните данни. Мисля си, че трябва тези два процеса да бъдат да взаимно вързани, за да се извършват съразмерни необходими промени. Също така смятаме, че е необходимо да се извърши доста голяма промяна на уредбата за управление на Шенген и също така парламента заяви за, своят, за своето желание, за необходимостта той да бъде по-информиран и това, което може да бъде направено в рамките на реформата на уредбата за управление на Шенген е да се споделя обменя повече информация за лица за подозрение в тероризъм по-доброто използване и обмен на този информация може да бъде полезен за предотвратяване на бъдещи терористични нападения. Що се отнася до контрола по външните граници, проучването говори за новия вариант на Фронтекс, ако Фронтекс запази името си и вече новата агенция има много по-голям бюджет, нови правомощи и държавите членки има допълнителни задължения, които преди не са имали. Разбира се, регламентът е в сила само от една седмица, така че не можем все още да преценим въздействието му. Засилените проверки по границите могат доведат до определени по-добри резултати или по-скоро повече резултати, особено в светлината на директивата на Европейския съюз за борба с тероризма, която се средоточава също така и върху чуждестранните бойци, които пътуват през границите. Определено е добре да се види как тези две промени функционират на практика съвместно но разбира се, възоснова на традиционните критерии за оценка на риска, можем да предположим, че много хора ще пътуват до Близкия изток и като хуманитарни работници или за други съвсем легитимни цели. Също така, най-вероятно, ще има в скоро време вече прието законодателство за системата за влизане-излизане, поне на нивото на съвета много интензивно се работи едно нещо, което не прави доклада, е, че той не разглежда въздействието, тъй като все още е рано, той не разглежда въздействието на Брекзит, защото естествено Брекзит може да означава, че ще има много допълнителни мигранти от неевропейска държава, пътуващи през Европейския съюз, защото правителството на Обединеното кралство каза, че няма да продължи свободното движение на хора между шенгенското пространство и Ирландия. Това означава допълнителни разходи от двете страни и това също така трябва да се отчете. Е, разбира се, можем да очакваме, че може би ще има и споразумение за това Обединеното кралство да не бъде обхванат от системата за влизане и излизане. Но това едва ли ще се случи. Така че трябва да се отчита всичко това и вие ще работите по това във вашата парламентарна комисия през следващите две години, но трябва да се отчете, че ще има разходи за Европейския съюз в резултат от Брекзит и контрола по границите връзка с това. Сега за сътрудничеството между полицейските и съдебни органи. В проучване се посочва, че ще има вероятен положителен резултат от засилването на това сътрудничество. Е, разбира се, ще има и допълнителни краткосрочни благоприятни възможности за обмен, от обмена и също така добри резултати ще даде добри резултати ще даде използването в по-широк мащаб системата за регистрация на пръстови отпечатъци. И накрая по убежището и миграцията. Тук се изразява загриженост. Тя се изразява от много неправителствени организации, също така във връзка с редица предложения за промяна в дъблинската система, особено начина по който се подреждат приоритетите и връщането на хора в Турция. В момента Даблин изисква семейства да бъдат обединявани, въпреки че на практика това не се случва толкова бързо, колкото би трябвало, което особено въжи за децата. Комисията се стреми да даде приоритет на сигурните държави пред принципа на обединяването на семейството. Аз смятам, че сигурната държава за едно дете е там, където се намират родителите му и за съпруга и съпругата сигурните, сигурната държава е унази, в която те се намират заедно. Е, разбира се, има много неща, които се случват, е, например, спрямо Афганистан, без Европейския парламент да е достатъчно информиран и без да има достатъчно отчетност. Това, което се случва с гражданите Афганистан, много граждани на тази държава получават одобрение на своите молби за убежище. Няколко допълнителни бележки за осъществимостта и политическата приемливост. Разбира се, в момента знам, че комисията се е ангажирала с, с визовата информационна система и други реформи. Разбира се, всички те изискват много ресурси, финансови и технически. Не всички тези варианти са предварително условие за връщане към нормалното функциониране на Шенген. Разбира се, ще потрябва време за да заработи системата за влизане и излизане, както и Европейската система за информация и разрешаване за пътуванията. Така че не трябва да очакваме че преди две години ще се върнем към нормалното функциониране на Шенген. Разбира се, трябва да изчакаме реформата на дъблинската система и други реформи. И разбира се, вие трябва в момента да си зададете тези въпроси, вие си ги задавате в тази комисия, предвид това, че Западните Балкани са толкова близо. Дали трябва да бъде в която е да било държава, да се преустановява, макар и временно, действието на Шенген. Също така трябва да се помисли за разделените семейства, за уязвимите лица, а не да се търсят претексти за възстановяване на контрола по границите. Надявам се, че моето изложение ви е било полезно, може да се запознаете с пълното изследване. То ще бъде полезно, надявам се, за вашите разисквания в парламента. Благодаря ви. Много ви благодаря, професор Пиърс. Колегите от комисията много внимателно следят дейността, която се извършва от Ранд Европа. Имаме три оратора в това тематично заседание и от всички ще изкажат. Ще дам думата само на господин Коели, госпожа Корац Билт и още една колега. Има ли други желащи да се изкажат? Виждам, че всички се изморят. Виждам, че има един колега, който изглежда заспал. А, да, и навън времето е все едно сме в Англия. Господин Коелю, нека да ни съживите малко, да ни ободрите. Благодаря. Нямам, нямам толкова въпроси. Искам да благодаря за двата доклада, за цената на това да няма Шенген. И комисарът пред малко каза, че разглеждаме Шенген като един от основните ни успехи. Обаче много е важно да се определи каква е цената на това да няма Шенген, защото ако разрушим Шенген, няма да разрушим само един от най-големите успехи на европейския проект. Ние ще навредим на нашия стремеж да осигурим економически растеж и работни места, защото економическата стойност на това да няма Шенген е огромна. Професор Пиерс, вие казахте, трябва да подобрим прилагането на шенгенското законодателство. Съгласен съм с вас. Единственият ми въпрос е как? Как да го направим? Чрез наказателни процедури от страна на Европейската комисия или имаме други инструменти, за да осигурим прилагането на шенгенското законодателство. За другото изследване, дали Шенген – има възможност да съпротивлява на криза. Съгласен съм с основните заключения. Първо, нямаме нужда от мащабна реформа, имаме нужда от по-добро изпълнение, имаме нужда от това комисията да изпълнява ролята си на пазителка на договорите и на европейско ниво. Имаме нужда от повече демократична подотчетност и, както каза нашия председател, вече взехме решение в комисията Либе да осигурим това. Не съм сигурен дали съм съгласен с вас за проверките по границите. Съгласен съм, че има една сива зона тук и трябва да решим кое как да категоризираме но съм съгласен с голяма част от вашите заключения и с вашите препоръки. Благодаря, благодаря, Карлос, казва председателят Анна Мария Кораца бил. Благодаря. Аз, между другото, съм много будна по време на този дебат, защото смятам, че е абсолютно необходимо и е много навременно да проведем този дебат, защото ние мислим рутинно. Шенген, свободното движение, това е кръгален камък на Европейския съюз – това е Стокхолмската програма за пространството на свобода и правосъдие. Изведнъж всичко това изчезва, това свободно пространство изчезва и изведнъж се казва, че Шенген става инструмент за управление на миграцията и се извършва злоупотреби с този инструмент, като се използва той само за управление на миграцията. Да, държавите членки имат възможност да използват механизъм за реагиране в извънредни ситуации, но забравяме, че това е крайно средство, че този механизъм не трябва да се активира, когато имаме мигранти. Той трябва да се задейства, когато имаме проблеми със сигурността. Where... Също така чуваме, аргументи от крайната десница, че мигрантите стават заплаха за сигурността, нещо, което според мен е неприемливо. Участвах при посещението на Либе в Швеция, за да се види преди две седмици как работи Шенген в региона Орезунд, защото там ситуацията наистина е много специфична и Швеция и Дания са интегрирани и с интереси слушах изслед... за изследването за цената на това да няма Шенген. И мисля си, че трябва да мислим не само за мигрантите, но и за това как Шенген оказва влияние върху живот на хората. В Южна Швеция бях потресен това колко хора изгубиха работните си места, как много хора не могат да пътуват всеки ден до работните си места, не могат да вземат децата си от училище или от детската градина. Вие много добре документирахте економическото въздействие, економическата загуба, която е огромна. Взимам този пример, защото това беше едно посещение, организирано от Талибе, И аз съм, може би се спирам на това, защото съм депутат от Европейския парламент от Швеция, но наистина тези економически загуби засягат живота на хората, засягат всекидневния живот на хората. В една страна като Швеция ние сме много за свободата на движението. Ние бяхме принудени да направим това поради липса на отговорност от страна на други държави и членки в областта на управлението на миграционните потоци и, за съжаление, поради липса на надлежен контрол върху външните граници, нещо, което е предпоставка за нормалното функциониране на Шенген – и системата за влизане-излизане и не работи добре и отново ще кажа, трябва да работим повече с Турция по обмена на информация и данни, защото в Турция има много информация за хората, които влизат в Европа. Ние не използваме тази безценна информация. Трябва по-добре да знаем кой влиза в Европа. И в случая с Швеция и Дания, шведското правителство се държа катастрофално в контактите си Създания. Хората, които пътуваха между Швеция и Дания, те трябваше два пъти да бъдат подлагани на проверки на техните документи за самоличност и документи за пътувания. Искам да попитам какво прави комисия при оценяване на това, какво прави държавите членки, какво прави комисията сега, вече след като измина една година и какво комисията може да направи повече, за да могат държавите, които имат обща граница, да сътрудничат по-добре, по-ефикасно и полицейските органи да работят съвместно много по-ефикасно. И последния ми въпрос към госпожа Войслюте. Има много объркване между миграцията, Шенген и убежището и съответното законодателство. И сега непридружените деца – биват изпращани обратно възосново на преустановяване на действието на Шенгенския кодекс. Това възможно ли? Това правилно? Искам комисия да отговори на това. Благодаря ви, Анна Мария. Ние ще дадем думата на комисията след малко. Може би сега искате да отговорите или на следващото ни тематично заседание. Сега ще дам думата на още един депутат защото имаше въпроси към, и към комисар Врамополос, но той напусна. И сега следващия оратор има думата. Благодаря за вашите разяснения. Ще започна с това, което беше казано по разходите. Разходите, които ще възникнат, ако бъдат въведени граничните проверки в дългосрочен и краткосрочен въпрос, но може да се обърне и въпроса какво ще струва, ако нямахме граничен контрол и границите бяха отворени. Може ли някой да направи тези изчисления? В Швеция, например, ако беше наистина така, че в последната минута беше въведен граничен контрол, това щеше да е толкова лошо, че щяхме да станем свидетели на създаването на редица палаткови лагери. Ам, а, слава Богу, не стана така и виждаме какви са проблемите, свързани с търсещите убежища, с а, настаняването, защото вече няма капацитет. А, на 12 ноември, след един месец, не знаем какво ще се случи. Европейския съюз ще реши дали Швеция може да въведе граничен контрол или не. Това е немислимо. Ня, някои казват, че има забавяне, когато се пътува от Швеция за Дани обратно. Да, може би, но когато пътуваме за Страсбург, началото трябваше да се редим на опашки, но сега всичко върви много добре. Когато в наши дни се пътува, това не е голям проблем, защото тук става въпрос за сигурността, за тя се подсилва. Още един въпрос. Кога знаем точно, ам, кога ще разберем какво ще се случи на 12 ноември? в Южна Швеция полицейските органи могат да планират отколко души ще имат нужда, защото не знаем какво ще се случи на 12 ноември относно външните относно охраната по външните граници, как да функционират нещата, а ако трябва да се събират още пръстови отпечатъци в допълнение към досегашните изисквания. Имам предвид тук и новата агенция Frontex. Имах иммигранти, които идват от Либия, от Египет. Какво ще се промени с тази нова организация в Frontex? И сега ще попитам дали не биха могли да отговорят нашите оратори и след това представителката на комисията ще отговори на въпросите, зададени на комисията. Така, кой от вас ще започне? Вие не сте политици, така че вие все едно кой ще започне, надявам се. Заповядайте вие, госпожо. Ще започна от последния въпрос. Uh, Разбира се, разбирам тежката ситуация на шведските компетентни органи. Разбирам, че полагат огромни усилия да посрещнат всички лица, търсещи убежище. Но въпросът не е само за контрола по границите. Въпросът е защо трябва това пространство, за да може да дишате, за което ви говорихте. Щехме ли да имаме нужда от него, ако имахме изцяло функционираща система за предоставяне убежище. Т.е. говорим за различни неща. Ако вие говорите за самите уведомявания, отправени от шведските компетентни органи, не беше свързано това с политически причини, просто шведското правителство посочи, че не може да справи с толкова голям брой от хора, които имат нужда от хуманитарна закрила. И това беше оправдано в разгара на бежанската криза, предвид това, което случваше с турския маршрут, маршрута през Запад, Западните Балкани и продължиха мерките за контрол по границите и се премина от член 27 към член 28 от извънредни обстоятелства към редовна ситуация и след това, след като спряха да идват бежанците, се прибегна до член 29, който се прилага в момента. Така че трябва да сме наясно, че не беше намерен да се използват тези разпоредби точно в тази последователност. Що се отнася до съображенията за сигурност, това беше по-скоро случаят с Франция и с Малта. Ние анализирахме тези случаи, но въпросът е дали ограничаването на преминават през границите може да отговорим на терористичната заплаха и можем да оговорим за липса на пропорционалност и необходимост за прибягване до подобни мерки. Uh, uh, uh, Сега говорим за децата мигранти, особено придружените деца, деца, които са оставени без необходимата закрила. Вие сте права. Най-неотложният въпрос е това. Това, което става ясно е, че опасенията на държави членки – за вторично движение на незаконните мигранти или законните мигранти, защото в една държава те могат да получат статут на беженец, но в друга не. И този въпрос трябва да бъде решен чрез общата европейска система за предоставено бежище и това също поставя въпроса как трябва да се промени дъблинската система и европейската система за обежище. И накрая благодаря на господин Коелю за това, че съгласи с това, което ние казваме, що се отнася до полицейските проверки вместо контрол по границите, поне на хартия в Шенгенския кодекс се казва, че полицейските проверки трябва да бъдат неочаквани проверки, проверки адхок, които са свързани с, например, получаване определена разузнавателна информация, докато граничните проверки са рутинни и редовни. Тоест, полицейските служители могат да се намират на граничните пунктове и да проверяват определени хора. И Има неправителствени организации, които следят за това как се прилага законодателството на практика и наистина, може би, тук трябва да дадем повече пространство. И последно към това, е, че Европейският парламент трябва да поеме по-голяма роля. Разбира се, човек може да разбере колко са сложни вещи условия, колко е тежка вашата ситуация, която трябва да отидете в някаква тайна стайчка и да четете документи за внезапна проверка в Гърция. и Какво е толкова секретно в този документ? Благодаря ви за вашата работа, която гарантира демократичната подотчетност. Благодаря много. Стив, заповядай. Благодаря. Искам да се занимая с основните въпроси за разходите. В доклада вземаме предвид преките, преките публични и економически разходи и правим разчет за тях. Разбира се, има и социални разходи, които ще е, не могат да се оценят така директно. А също това, че ще има семейни бизнеси, които няма да могат да, действат достатъчно добре и, и удължаването на пътуванията и така нататък. Ако сравним това с е, цената на е, е, с разходите без контрол по границите, броят на, на влизащите в Европейския съюз е по-нисък от, от този през 2005 2015 година. Е, може би това е в резултат на споразумението с Турция, може би не. Пътят през Западните Балкани е също затворен, затова не навлизат голям брой мигранти през този път. Засирени са е, ограниченията по границата с Унгария, проверките там са критикувани, но се прилагат и така предотвратяват навлизането на групи хора в Унгария. Не говорим за това какво трябва да се направи, е, какво трябва да е било направено миналата година. Говорим за решение от този ноември, което трябва да се направи така, че да се даде повече време на властите в което трябва да, да в, Шве, в Швеция, например, да приложат съответните мерки. Отговаря, обаче е отговорност на отделните страни да се обосноват за мерките, които прилагат. Вземайки предвид, че по-настоящем навлизат по-малко хора в Европейския съюз и се придвижват по-малко хора през Европейския съюз. Има контрол по границите, има така наречените горещи точки. Е, контрола по външните граници не може да се пренебрегне като фактор. Има по-малко чуждестранни бойци от миналата година. Така че всички тези фактори допринасят. Нека да изслушаме правителствата и да се вземе решение което а, а, ако се вземе решение за удължаване с още 6 месеца, следва да бъде преразгледано отново след 6 месеца. Искате ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко. По въпроса за информацията, която парламента получава за оценката за Шенген, ще покрием това в следващата част на изслушването, но трябва да кажа, че за нас това беше важно в някои обсъждания по законодателната дейност. Важно е парламентът да получи информация. Също време на някои от тези неща са изключително чувствителни. Можем да обсъдим точно как комисията ви да получи информация от отделните държави членки. Също време, но трябва да се извлекат и някои полки за функционирането на шенгенската система. И тези полки се извличат възоснова на тази оценка. Надявам се, че в тази парламентарна комисия можем да обсъдим някои от по-основните установени факти а, а, и по друг начин да разговаряме за конкретните а, факти. Също времено се предложи да има редовна проверка на състоянието на системата е, на шенгенското пространство на всеки две години. Направихме такова проучване през 2012 година. Е, много съжалявам, че е, това проучване не е получило съответното внимание, но то е направено. По въпроса за това как следим това, което се случва в страните, при които по-настоящем има временни контролни мерки по границите. Вече сме дали своята оценка в публикация от миналия месец. В допълнение към това има и проверки, които не са били предварително обозначени в Австрия и Франция. Е, сега съобщавам, че ще има такава проверка в Австрия и на 25 октомври комисията ще вземе решение въз основа на данните, които държавите членки трябва да предоставят до 15 октомври, които са изброени в приложение 2 на съобщението. Що се отнася до въпроса за непридържаваните малолетни лица, е, предлагам това да се обсъди е, на двустранна среща. Става дума за малолетните лица, изпращани от е, Швеция обратно в Дания. Благодаря много. Няма да кажем на никой, че Австрия ще получи изненадваща проверка. Искам да благодаря на всички участници в тази част от изслушването за положения труд. Да ценим високо вашия принос. Благодаря и на колегите за търпението. Преминаваме незабавно към втората част на изслушването. Моля ораторите, които следва да се изкажат, да заповядат. Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Фронтес, Оливер Сейфът, и Войче Калчински от Европейската комисия, Генерална дирекция вътрешни работи. И а, докато те дойдат тук на президиума, нека да кажа няколко неща като водни бележки. Гостите в тази втора част от днешното ни изслушване ще обсъдят механизма за оценка на Шенген, както и оценката за уязвимост свързана с правното основание за Агенцията за брегова гранична охрана на Европейския съюз. Господин Леджери ще е изпълнителен директор на тази нова агенция и много се радваме, че той е тук, за да ни даде повече информация. Заповядайте, колеги. Okay, so if everyone settled down, we can, uh, we can start with... Um... И така, незабавно, след като всички вземат местата си, давам думата на изпълнителния директор Фабрис Леджери. Моля, заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, много ви благодаря за тази покана. Давате ми възможност за първи път да се появя в комисията по граждански свободи като изпълнителен директор на Европейската агенция за брегова и гранична охрана. Председателят прекъсва оратора. Искам само да кажа, че в програмата е записано Frontex, тъй като агенцията е толкова нова. Господин председател, това не е, е нещо, което аз възприемам като грешка. Това е сякаш да имаш първо име и фамилно име. Е, и действително в контекста на новия регламент на агенцията има повече правомощи, повече средства и от нея се изисква и повече отчетност, нещо, което е нормално. Така че много се радвам, че имам възможност да се явя тук в вашата парламентарна комисия като изпълнителен директор на тази дейност. Това е важно за демократичния контрол върху нашата дейност. Сега да се върна към темата на деня оценка на риска, оценка на уязвимостите и дейността на агенцията. Нека първо да се спра на някои определения. Определението за оценка на риска – съгласно практиката на агенцията. Оценката на риска или анализът на риска се определя като дейност, която включва наблюдение на основни фактори, които влияят на положението върху външните граници. Тези фактори биха могли да са развитието на нерегулярни миграционни потоци, също определени типове заплахи, включително е, организирани престъпни мрежи в някои страни, е, по някой път извън Европейския съюз, а също може и за в бъдеще да се предвиждат други заплахи, свързани с тероризма, нещо, което по-настоящем е в е, приложното поле на дейността на агенцията, включва, разбира се, координация с Европол и други национални агенции. И така, анализът на риска. Анализът на риска изисква наблюдение на тези основни фактори, за да може да се разпределят ресурсите по възможно най-добър начин. Това изисква ресурсите вземайки предвид, че те винаги са ограничени и на национално и на европейско равнище – ресурсите да бъдат използвани по най-добрия, най-навременен, най-ефективен начин. Изготвяме доклади за оценката на риска. Някои от тях, най-стратегическите, се споделят в парламента, комисията и съвета. Също така, редовно изготвяме доклади и документи съдържащи анализ на риска, които дават възможност на агенцията да преразпределя ресурси и да управлява съвместните операции. Имаме и документи в областта на оценката на риска, които могат да помогнат на държавите членки да вземат решение и, или поне да вземат предвид заключенията на агенцията, за да могат да, те също да преразпределят ресурси, служители, техническо оборудване и да вземат решения за определени оперативни мерки. Например, оперативните планове на съвместните операции, които се провеждат от агенцията. Тези планове се основават на заключения от анализа на риска. Работим и в партньорство с някои не е, с някои трети страни в областта на анализа на риска. Сътрудничим си с Турция и с е, страни от Африка. И така, ежедневно получаваме данни, информация, разузнавателна информация, събрана на място е, и чрез сателитни картини. Тоест, за да се направи този анализ на риска, се събира изключително много разузнавателна информация. Сега искам да се спра на оценката на слабите страни, на слабите точки. Това е една от новите задачи, които се предоставят на агенцията в контекста на новия регламент. И тук бих искал да започна от една дефиниция. Какво значи оценка на уязвимите места? Работим по методологията, която трябва да бъде приета от управителния съвет следващата седмица. Оценката на уязвимите места представлява оценка на капацитета на държавите членки и тяхната способност да използват ресурсите, вземайки предвид степента и типа заплаха, пред която са изправени. И така, първо описах какво е анализ на риска, а сега ще опиша какво е оценката на уязвимите места. Това е специална мярка за, за Предценка за това дали капацитета и способностите на държавите членки отговарят на потребностите, вземайки предвид ежедневно развиващата си ситуация. Тоест, капацитет, служители, оборудване, но също и начин по който се организира работата, за да се използват всички налични ресурси. По възможно най-добрия начин. Оценката на уязвимостите всъщност е нещо по-различно. Тя не е едно и също, не е анализ на риска. Това е само един от елементите, които се вземат преди при анализа на риска. Оценката на уязвимостта има за цел да определи мерки, които държавите членки следва да приложат, за да може да отговорят на оперативните изисквания. От следващата седмица започваме работата. Ще направя предложение пред управителния съвет на агенцията, за да, да се приеме оценката за слабите точки, за уязвимостите. Ако управлението приеме на това предложение ще се приеме план. Направихме предложение пред агенцията и работим с държавите членки и с комисията на специално организирани за целта семинари. Целта е да се определят някои основни базови показатели, за да може спрямо тях да се зададат е, определени цели. Т.е. да се види какво е измерението на нормална ситуация, на нормалната ситуация и след това да се види какви са отклоненията. Разбира се, да говорим за а, нормална ситуация не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. И след това вземат се предвид и различните предизвикателства. Географското положение на съответната държава членка, оборудването, което може да се изисква в съответната държава членка а, и съответно възможности за прехвърляне на оборудване там, където е необходимо. Какъв е графикът ни за следващата година? Управителният съвет на агенцията ще работи по методологията. От там нататък следващата година ще направим оценка на всички държави членки. Ще тестваме методологията в три доброволно пожелали го държави членки, след което ще приложим за всички останали. Ако се опитаме да направим сравнение тук, това е въпрос, който често се повдига, да направим сравнение между оценката на уязвимите и оценката на е, уязвимостите и оценката на функционирането на Шенгенската област, на шенгенското пространство, Определено има разлики между двете неща. Оценката на шенгенското пространство е, включва спазването на правилата на споразумението от Шенген. А пък оценката на уязвимите точки всъщност е, не е и е, оценка за правомерност, а по-скоро оценка на капацитета. Може някоя държава членка напълно да изпълнява всички изисквания от регламента за Шенген. Но ако тази държава не използва достатъчно добре оборудването и средствата, с които разполага, тя реално не отговаря на изискванията за ефективност. Оценката на уязвимите страни е, е постоянно протичащ процес, който покрива всички държави и членки през цялото време, за разлика от механизма за оценка на шенгенското пространство. И там, където се установи някаква нередност или някакви нови неочаквани тенденции, изпълнителният директор може да изиска допълнителна оценка на уязвимостите, насочена към определена държава, определена граница, определени части от външната граница, за да може да има осъвременена информация за случващото се и готовност за разполагане на определени ресурси там. Това не означава да се изсочат с пръст държави членки за определени недостатъци, а да сме готови там, където има нужда да насочим съответните ресурси. Е, за какво говорим, когато казваме уязвими места? Ами, един пример. До каква степен са готови външните граници на Европейския съюз да ем, се справят с задачата да установяват фалшифицирани документи за самоличност? И ако има някои места, където оборудването не е достатъчно, кои са те? Друга възможна уязвимост друг пример. Какво ще стане, ако в дадена държава членка няма планове за действие в спешна ситуация в случай на големи миграционни потоци или на големи потоци бежанци. Това е пример, при който не става дума за спазване на правото, а за ефективност на разпределение за това капацитет. Имах 10 минути за изказването си. Не искам да а, говоря прекалено дълго, затова приключвам до тук. Само да кажа, работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия и дори по механизма за оценка на Шенген агенцията участва, предоставя експертна помощ и по някой път насърчава комисията да вземе решение къде да бъдат изпратени внезапните проверки. Благодаря. Благодаря. А сега от името на комисията дам думата на господин Сейферт, който работи в Европейската комисия за управлението на границите и Шенген. Uh, Ще се спра на някои неща. Първо, вие чухте за механизма за оценка и мониторинг, за оценката на свързана с, уязвимостта. Има два елемента Е, има и механизъм и за оценка на качеството, който обхваща и 10 е, точки. Може би ще повторя някои от нещата, казани господин е, Джели. Първо, целта Свързане с механизма за оценка и мониторинг. Тук става въпрос и за полицейско сътрудничеството, защита на данните, цялата защитна система и всички мерки, свързани с нея в рамките на Шенген, както и тук се има и предвид оценката на уязвимостта. Трябва да има един по-холистичен подход – по време на посещенията. Тази седмица беше в Франция и това беше предизвестено посещение и непредизвестено посещение имаше и в Австрия. Целта на посещенията беше да се види дали по време на посещенията тези държави членки спазват разпоредбите, свързани с Шенген. И ам, когато излязат препоръките, те казват, ами ние междувременно сме подобрили нещата и някак си ам, от значение е времето, в което се извършва посещението, а не това, което се включва в доклада след това. Процесът продължава. Ам, целта е да се предотвратят ситуации като такива, на които станахме свидетели миналата година. Проверяваме капацитета и готовността на държавите членки да се справят с идните предизвикателства и нещо, което е важно, капацитета на държавите членки да допринасят за организирането на мерки при спешни ситуации. Освен това се проверява техническата екипировка, ресурсите, системите. Освен това е важно да се знае какви са вътрешните работни потоци в държавите членки. Ако те разполагат с хеликоптери, други съоръжения и така нататък, да се види е, как функционират тези звена, дали обменят информация, дали спазват един и същи подход. Това също е много важен елемент всички държави членки са обхванати, но що се отнася до механизма за оценка на Шенген, тук от значение са посещенията. Комисията през 2015 е извършила 21 посещения в държавите членки, включително по границите 9 посещения Белгия, Германия, Нидерландия и Австрия. Те, тези са били предварително оповестени, а има и такива, които са неоповестени, както беше случая с Австрия тази седмица. Много сме потайни, що се отнася до тези не обявени посещения. През 2016 сме провели 16 посещения като цяло. Виждат около 20 посещения на година с колеги от, с екип от колеги 6 на брой. Освен това, да не говорим, че тези колеги, освен посещенията, се занимават и с последващите действия, свързани с докладите, препоръките и така нататък. Методологията е доста по-различна, но ясно се вижда, че а, отделните методологии се припокриват. Относно механизма за оценка, там има стандартизиран въпросник и той може да е много важен източник на информация за Frontex, за извършване оценката за уязвимостта и за това предлагаме информацията да бъде изцяло споделена с Frontex. Разполагаме с доклада на комисията, с препоръките на съвета. Има ясни препоръки, свързани с това дали държавите членки спазват или не разпоредбите, разпоредбите. На пръв поглед изглежда сякаш ги спазват, но понякога не е така. Когато се види как функционират места, нещата на място, на контролно-пропускателните пунктове, нещата изглеждат по друг начин. Трябва да се види колко ефективно действат държавите членки. Методологията за оценката на уязвимостта се а, а, изготвя от агенциите. Всеки ден има дискусии, които се провеждат между комисията и Frontex с управителния съвет, с държавите членки. Също се а, провеждат разговори. Това е едно съвместно начинание. Много е важно държавите членки също а, да дават подробна информация ние реагираме на всички искания от страна на агенцията, всички индикации от страна на агенцията. Държавите членки има подразделения на Frontex, които също трябва да насърчават събирането на информация. И така, нека да ви кажа нещо друго. Оценката за уязвимостта е добра възможност за държавите членки да да се подобрят без без да губят инерция, без да трябва непременно веднага да обсъждат всичко с държавите членки. Съгласно регламента за службата за брегова и гранична охрана, трябва да се отстранява дефицитите преди ам, да ескалира ситуация, така както е съгласно член 19 от въпросния регламент. Механизма за оценка ам, е по чапката на комисията, на оценката на уязвимостта е по чапката на агенцията. Механизма за оценка и мониторинг а, обхваща и парламента и съвета, смисъл, че и те получават докладите вследствие на, на предприятите действия. Има и официални канали, но ам, ам, могат да се използват и други канали по имейл и така нататък. Има и а, поверителен характер. А, на някои от информацията, включена в докладите и това представлява проблем при разпространяването. Информацията понякога е доста чувствителна и не трябва само да сочим с пръст тези, които не се справят. Това наистина не води до нищо добро, точно обратно. Затова тези доклади трябва да се разглеждат много внимателно и трябва да бъдат и публично оповестявани. Относно правното основание, понякога е трудно, разбира се, но винаги трябва да се има предвид наръчник, шенгенския наръчник, регламент и други законодателни актове. Има и други елементи, които са от значение не трябва да събира информация два пъти, затова следим съвместно с Frontex, експерти, се занимават, се запознават с оценките на уязвимостта, когато изготвят докладите си и обратно. Относно фонда за вътрешната сигурност, има възможност държавите членки да преработват своите национални програми в съответствие с резултатите от посещенията на място. Относно оценката на уязвимостта, когато говорим за различните възможности за финансиране на европейско ниво, а, ние ще ги имаме предвид в бъдеще, когато има някакви дефицити, които са установени следствие на оценката на уязвимостта. Има и а, сходни неща, има и разлики между двата процеса, ясно са свързани, няма спор, но а, ясно е, че един е свързан с ролята на комисията като пазителка на законите и а, от друга страна говорим за другия процес по чапката на Frontex, където говорим за оперативната страна на нещата, там където се вижда какви са дефицитите, пропуските. Цикълът е 5 годишен, но е много по-редовно се действа на оперативно ниво, на неполитическо ниво. Просто трябва да се свърши работата, когато е необходимо да се предприемат мерки в случай на възникване на проблеми. Госпожа Стипа, господин Депре, господин Коелю, господин Павел са ораторите, които искат да вземат думата. Някой друг иска ли да вземе думата? Не, ами тогава никой не иска. Затварям списъка. Започвам, започвам с госпожа Сипел. Благодаря, господин председател, Искам да се концентрирам на, върху някои конкретни въпроса, свързани с оценката на уязвимостта, която се поставя над оценката на риска. Казвам, че се поставя отгоре върху тази оценка на риска, как какви съвети могат да бъдат дадени на държавите членки за това какви мерки да предприемат в а, конкретни ситуации. Въпросът ми е, ако има ясен риск или ако може да се предвиди, че броя на бежанците ще се увеличи а, в даден период от време, може ли да дадете пример? какви ще са конкретните съвети, които ще бъдат дадени на държавите членки. На второ място, ако държава членка по една или друга причина е склонна да действа по този начин, но няма въз, тази възможност, защото липсват финансови средства или нещо друго. Има ли някаква възможност да се а, работи на принципа на солидарността, да се търсят средства и капацитет от друго място, само европейско финансиране ли се предвижда или има желание да се прояви солидарност сред държавите членки. На следващо място даването на препоръки на държавите членки – има ли въздействие върху начина по който се изготви оценката на риска и дали има въздействие по някакъв начин върху начина по който се трудничите с трети страни, и така че да се прилагат ам, еднакви мерки в Европейския съюз и в трети страни. Ам, следващия въпрос – свързан с миграцията и не само. В някои страни в Европейския съюз е, се случват различни атентати, има трети страни, в които има туристични режими, насилие и така нататък. Какви са мерките, които вие може да препоръчате в такива случаи? Господин Дюбре. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах е, двете изказвания и изслушването на господин Леджери. Е, за съжаление, не можах да изслушам изцяло. Както винаги съм смятал, общните граници трябва да се управляват общо, съвместно. Това е моята философия. Внимателно следя напредъка в тази посока. Имам това въпроса. Притеснявам се за следното. Когато говорите за проучванията за уязвимост, тествате способността на някои държави членки да се справят с а, големи потоци. Добре, обаче е, всъщност има голяма разлика между различните държави членки. И тук ще бъда малко противопровокативен. провокативен. Има някои подходи към проучването на уязвимостта, които могат да доведат до различни резултати. Едни, при тези, които слагат бодлива тел, като господин Орбан, и е, тези като господин е, Ципрас, които не слагат будрива тела, спасяват хората от морето. И е, въпросът е няма ли от тези проучвания да се стигне до некоректна информация и да се насърчат държавите членки да прилагат възможно най-строги наказателни мерки по границите. След това, по посещенията, изненадващите постижения за проверка, вашата техническа работа е отлична. Но искам да задам следния въпрос. Увеличиха се средствата за Frontex. Какво обаче се промени на терена? Ако има по-малко хора, които прекосяват турската граница и е, се опитват да навлязат в Европа, това не е благодарение на Frontex, а благодарение на контролните мерки в Турция. Така че всъщност не е много е, е, ясно на този етап какво точно е постигнал Frontex. И хората ме питат и искам да знам какво мога да им отговоря. Каква е оперативната ефективност на ресурсите, с които разполагате? Необходим ми е този отговор, защото хората ми задават въпроса. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Павел. Благодаря. Приветствам създаването на новата агенция и нейната дейност в вида, в който беше описан от вас за това, че се стига до съвмест... поемането съвместна отговорност и поемането на съвместните разходи. Ние имаме общи граници, които трябва да опазваме. Има три страни от Европейския съюз, които не са в Шенген и вие казвате, че извършвате такива проверки и в тези три страни, които не са членки на Шенген и извършвате проверка на уязвимостта от страна на агенцията. Сега, каква е готовността а, за справяне с предизвикателствата в тези три страни, сравнение с другите а, страни, които са в Шенген? Какви са проблемите, които се докладват? Виждаме, че пред, минали, предишните години имаше проблеми с опазването на шенгенските граници. Благодаря, господин Павел. Аз ще обобщя. Искам сега да обобщя и ще дам думата на господин Коелю. Нека да кажа, че механизма за оценка и мониторинг на Шенген е системата, която ам, е важна за взаимното доверие. Е, целта на този механизъм е да се извършва оценка в държавите членки, в които а, нямат готовност да реагират а, в, при в момента на възникването на проблема, но няма механизъм за това какво случва след това. Радвам се, че комисията подчерта, че има нужда от не оповестени посещения. Не беше лесно за съвета да приеме това в рамките на съзаконодателната процедура, но това са много важни инструменти, които ние сме включили в механизма за оценката на Шенген. Относно оценката на уязвимостта и новият, нов, новият механизъм за извършване на оценка. Може би да кажете нещо в допълнение. Не е ясна каква е разликата между двете. Механизма се различава по своя обхват. Оценката на уязвимостта има за цел да предотврати някакви предстоящи предизвикателства, но не знам, но не вярвам в това, което, в което казахте, че единия механизъм е по-скоро правен, другия е по-скоро оперативен. По външните граници, когато се използва ШИС, това е, е система, която има по-технически характер, не толкова правен характер. Но не знам дали е, чрез ШИС може да се извършва граничен контрол. Това би предизвикало повече проблеми. И според мен не е много ясно как може да се избегне при покриването на двете системи и новата система, и т.е. и агенцията и комисията трябва да избягват дублирането на усилията и да може да се възползват и двете страни от информацията. Въпрос към комисията. Вие казахте, че посочването с пръст на виновните не помага повече. Не съм съгласен. Ако има а, препоръки, публично оповестени, предвидени за определена страна, може би има проблеми в тази страна по определен начин в този момент ние сочим с пръст, пръст тази страна. Относно класифицирането на докладите, трябва да ви кажа, че съм чел много от тях. Не всички, но много от тях. И то в дадено помещение при определени правила, но много голям част съдържанието въобще няма нужда да е класифицирането. Относно текста от Чевал, докладите могат е, отчасти да бъдат публикувани. Да, разбирам за Европейската комисия. Лесно да каже, всички доклади са класифицирани отколкото да се декласифицира части от текста. Но имаме нужда повече а, е, от повече прозрачност. Няма как да си вършим работа на европейско ниво, ако всички доклади бъдат класифицирани и а, в случаите дори когато а, съдържанието не отговаря на тези изисквания за класифициране. Благодаря ти, Карлос. Ще започна с господин Лежери. Нямаме много време, ако обичате да се придържате към основните аспекти, някъде 5-6 минути. Благодаря, господин председателю. Искам отново да ви убедя, че има разлика между оценка за уязвимостта и шенгенската проверка. От гледна точка на агенцията, това са процедури, които се допълват. График е различен, обхвата е различен и начинът по който се е, подхожа към проблема. Оценката за уязвимостта – ако мога да кажа, не е, е абсолютната истина. Когато го имаме работа с правни въпроси, може законодателството се тълкува по различен начин от е, юристите или от съдиите, но както и да е, има правила, има разпоредби. И в рамките на тази оценка на уязвимостта трябва да имаме основни елементи – и трябва да се наблюдава развитие от година на година. Трябва да видим а, как се развиват нещата по външните граници. Ако вземем 2010 година като отправна точка или 2015 като основна като отправна точка, какъв е броя на незаконните мигранти или бежанци, които са преминали границата. Такава информация трябва да може да се обработва от държавите членки независимо дали ще вземем 2010 или 2015 като базова година. Държавите членки трябва да могат и да изпълняват разпоредбите, законодателството, но да не са достатъчно готови да реагират в такива ситуации. Трябва да сме наясно, че говорим за ефективността на самия капацитет. Нека да отговоря на някои въпроси, които бяха зададени, да дам примери с самите препоръки. Ще иллюстрирам и разликите между а, оценка а, и механизма по Шенген. А, от една страна и оценката на уязвимостта от друга страна. Някои държави членки все още не са готови, липсва им капацитет за опазване на външните граници. Липсва им персонал, липсва им техническо оборудване, липсват им бази данни, липсва им връзка към тези бази данни. Ако имате място, на което не може да регистрирате мигрантите, нямате достъп до интернет. Това са случаи, които са реалност. Стали сме свидетели на такива случаи в агенцията. Разбира се, имате 50 незаконни мигранти или бежанци, които пристигат на ден. И за системата за Шенген последствията не са такива, каквито биха били, ако а, пристигат 1000 или 5000 души на ден. Имаме нужда от а, основни отправни а, точки и да тръгнем от тях. Изпълнителният директор, ако има някакви отклонения, трябва да може да предприеме допълнителни мерки, за да може да извърши допълнителни оценки, след това да предложи мерки. Какви мерки? Понякога а, незабавната реакция може да доведе до съвместни операции за оказана подкрепа на държавите членки. Понякога Мерките могат да бъдат, е, могат да бъдат съпътствани с средносрочни е, цели за разполагане на е, капацитет в съответната държава членка. Понякога, може би, ще трябва да развием европейски капацитет, ако това е необходимо. Просто като пример, имаме ли достатъчни експерти, които да преглеждат документите? Това не се отнася само до отделни държави членки, това се отнася до Европейския съюз като цяло. Агенцията се опитва да намери е, правилния баланс, що се отнася до най-удачните препоръки, така че да се реагира бързо в спешни случаи и да може да се планира самия капацитет и неговото развитие. Оценката за уязвимостта няма да вземе предвид, разбира се, трети страни, защото ние тук взимаме предвид капацитета, с който разполагаме в държавите членки. Но ако имаме а, някакви индикации от анализа на риска, че има опасения, по, че по някакви геополитически причини или по економически причини може да има вълни от а, нелегални мигранти и бежанци, които да стигнат до нашите граници. Ние знаем, че в определени области ам, може да се ам, застраши сигурността, да се засили опасността от терористични атаки. Така че навсякъде по границите, включително и политичата, трябва да се върши подготовка, за да се предотвратят такива евентуални заплахи. Има три държави членки, които са членки на Европейския съюз и не са членки на Шенген. Трябва да кажа, че няма припокриване между оценката на уязвимостта и механизма за оценка на Шенген. Има механизъм за оценка, който е свързан и с присъединяването към Шенген, агенцията ще започне оценката на уязвимостта във всички държави членки, защото ние искаме да предложим солидарност на всички държави членки. Не е случайно, че миналата седмица бяхме в България, а, за да дадем старт на новия мандат на новата агенция за гранична брегова охрана. Господин Вромоприс също беше там. Ето България не е членка на Шенген, но там също се извършват операции за а, подкрепа и опазването на външните граници на Европейския съюз. Серно. Има няколко въпроса, свързани с географското положение и начина по който възнамеряваме да провеждаме проучванията за уязвимите точки. Действително всичко това се взема прави, защото в зависимост от положението географско и в зависимост от съседите, в зависимост от това дали границите са морски или сухопътни, потребностите са различни. И е често, когато са ми задавали въпроси, съм го казвал, строенето на стени реално от оперативна гледна точка за дейността на агенцията не допринася за продоляване на положението от 2015 година. През 2015 година имаше страни, които построиха огради, но това не помогна за управление на потоците. Що се отнася до тестовете, избрали сме а, страните така, че да можем да имаме възможно най-голямо разнообразие. От 6 страни към доброволки, страните, с които работим са Словения, Ирландия и Германия – Финландия и Германия. Извинете. Взема се прави е, различното географско положение на тези страни. И накрая. Е, за какво служи Frontex и за какво служи Европейската агенция за брегова и гранична охрана. През 2015 година Европейски съвет и парламент взеха решение за увеличение на бюджета на агенцията. С това се увеличи тройно нашият ресурс за работа в морето. 150 хиляди човешки живота бяха спасени а, пряко от Frontex. Помогна се на работата на гръцките острови за регистрацията на приходящите. Сега, е, преди година е, тя беше почти 0%, сега сме на близо 90% регистрирани. След това контрола е, на безопасността, сигурността на границите се взе решение в Гърция и Италия да се окаже специална помощ в рамките на шенгенската система. Що се отнася до услугите, на агенция, за това са добри примери. Също така, що се отнася до мандата, който познавате добре като са законодатели, бяха регуляризирани някои въпроси, кои, някои дейности, които те или иначе вече вършихме през 2015 година, сега вече имаме и съответните правомощия. Става дума за контрол върху Шенгенската информационна система. Сега продължаваме да го провеждаме с новите правомощи. Имаме повече информация, свързана с събирането с лични, на лични данни. Проект, проект Перма, който продължава в Италия и други страни, анализ на по-общи рискове, събиране и на лични данни, които се събират в контекст на този анализ и които се обменят с Европол и с органите на национално равнище. Това помага за борба срещу Африка и за борба срещу тероризма. Благодаря. Благодаря ви. Господин Сифърт, моля ви, говорете не повече от 5 минути, защото наистина времето ни изтича. Не искам да споря с вас, но когато разглеждам демографските тенденции в Африка от една страна и от друга страна в Европа, ние сме единствения регион в света, в който населението намалява. Така че преди да пътуват следващия път обърнете се към Санта на Френското министерство на външните работи. Ще видите, че там всичките предупреждения за опасно пътуване са за Европа и за страни, които са близо до нас. Ситуация там се влушава. Ние сме сам в началото на една тенденция. Ситуацията, която видяхме миналата година, беше крайна определено имаше липса на солидарност, липса на съгласуваност и днес чухме мнението на депутатите от Европейския парламент за това, но тази ситуация няма да се разреши от само себе си, няма някакви чернобели решения, очакват ни сложни времена. И ако разглеждаме механизма за оценка по Шенген, типичната роля на комисията е да бъде пазителка на договорите, ние следим за това държавите членки надлежно да спазват законодателството на Европейския съюз. В държавите членки на теория всичко може да бъде открито, но могат ли те да справят наистина с кани ситуации? Нека да погледнем какво се случва на източната ни граница, ако се случи внезапна промяна на режима, ако избухне война, голяма война в Украина или Беларус или ако нещо случи в Турция, ще има много преместени лица, много хора, които ще се закрива ще прекусяват нашите външни граници. Дали Европейския съюз може да се справи с такъв голям приток на хора? И искам да се спра на въпроса на госпожа Сипъл. Как да се справим с големия приток на беженци и мигранти? Тук е много важно сътрудничеството между различните агенции, различните ведомства. Да, има охрана по границите, но има и други компетентни органи в държавите членки. Какви са правилата, какви са механизмите за съгласувани действия на различните компетентни органи. Виждаме, че Гърция просто изнемогва. Дори и немските служители за охрана по границите не биха могли да справят, ако имаха такава ситуация на границите на Германия, каквато има в Гърция. Предоставят се средства от бюджет на Европейския съюз, от фонда за извънредни ситуации. Сега имаме инструменти за бързо реагиране. От 6 декември ще започнат да действат тези инструменти. Ние много се радваме, че ще има и този инструмент на е, Радваме се, че тези инструменти ще започнат да действат. Докато оценката на фактори за уязвимост е нещо различно. Разглежда се самото законодателство, дали има разпоредви, които отговарят на шенгенското законодателство. Мисля си, че господин Коелю спомена, Както вече казах, е, отказвам да посочвам с пръст държавите членки. И когато има един клуб, много е трудно някой да бъде изключен. И ако някой е изключен, добре, тогава какви са средствата за въздействие тогава? Какво може да направите спрямо дадена държава членка, когато за нея правилата не въжат, защото тя не е член на клуба. Тогава нещата стават дори още по-сложни. Затова смятам, че е важно да запазим общия европейски дух, да запазим това, което имаме в шенгенското пространство и в целия Европейски съюз. Както казах в самото начало, сблъскваме с много проблеми, очакват ни още проблеми в бъдеще и трябва да работим всички заедно. Това ме води към последното, което искам да кажа. Въпроса за доверието. Комисията започна механизма за оценка по Шенген едва през 2015 година, т.е. това е нещо съвсем скорошно. И повярвайте ми, трябва да изградим доверие между нас и държавите членки. И те не винаги са доволни от това, както Европейския парламент, че нещата отиват от секретарията на съвета към комисията. И вие принципно сте прав, че не трябва Информацията да бъде ограничена в Европейския съюз, ограничено ползване. Трябва да се разпространява информацията, за да има доверие. Мисля си, че постигнахме доверие между държавите членки и комисията. Държавите членки имат доверие на комисията. Те виждат, че ние искаме да използваме този механизъм и го използваме като един ефективен инструмент, а не да сочим виновните с пръст. Също така Европейският парламент правилно посочва, че трябва да споделя повече информация. Тя се споделя, тя се обменя и тя се използва по начин, по който и съветът казва, вие сте комисия, имате право да правите. Това е както виждате, винаги комисия стои между съвета и Европейския парламент. Ние се стремим да бъдем безпристрастни, но повярвайте ми, понякога това е твърде сложна задача. Може би да спра до тук. И определено трябва да има контакт между Комисията Европейския парламент по всички тези въпроси, да можем поетапно да ги решим чрез по-тясно сътрудничество. Благодаря ви и благодаря и на двамата ни оратори. Беше много полезно да ви изслушаме господин Леджери особено светлината на създаването на новата агенция. Ще се видим отново. Благодаря, ви, благодаря и на вас, господин Сифер. Благодаря и на колеги депутати за дисциплината при задаването въпроси. Веднага преминаваме към третата част от нашето заседание. Темата е бъдещето на Шенген, извинете, бъдещето на информационни системи, свързани с Шенген. Сред нас е госпожа Белинда Пайка от Европейската комисия и господин Войчер Виевровски, който е надзорния орган на Европейския съюз за защита на личните данни. Coming, um... Докато нашите оратори вземат местата си, ще спомена че Европейската комисия работи върху прегледа на 6 век в съответствие с правната уредба. Комисията издаде съобщение за по-силни и по-интелигентни информационни системи за граници сигурността създадена е експертна група по оперативна съвместимост между информационните системи. Съобщение се предлага също така създаването на система за информация и разрешаване на пътуванията ETIAS. И когато нашите оратори са готови, ще започнем с госпожа Белинда Пайк. Тя е директор в Генерална дирекция вътрешни работи и се занимава с въпроса на миграцията. Имате 10 минути. Благодаря, Клод. Благодаря на всички. Ще спомена съвсем ново съобщение, току-що предано от комисията на парламента днес. Това е съобщение на комисаря Кинг. Първият доклад за напредъка е към реален съюз в областта на сигурността. Говоря за това, защото в това съобщение се разглеждат редица въпроси, свързани с информационните системи, подпомагащи шенгенското пространство. Също така бих споменала, че в петък комисията ще приеме доклад за оценката на визовата информационна система и ще обсъдим с вас този доклад. Идеята ни е да внесем законодателно предложение по тази тематика, но трябва първо да финализираме оценката. Сега искам да спра на шенгенската информационна система. След малко ще говоря и за оценката, която извършвам. Искам и да подчертая, че моите колеги, които преди говориха за механизма за оценка по Шенген, естествено се съсредоточиха върху оценките на самите граници, но също така чрез този механизъм проверяваме законодателството и проверяваме също така защита на данни, визовата информационна система. И в моя директорат ние се занимаваме с шенгенската информационна система и оценката на ВИС. И така, 6 17 милиона въведени единици данни имаше през 2015 година. Документи, хора, хора, които са изчезнали, може би част от тях са чуждестранни бойци, 2 милиона крайни потребители имаше на системата. 3 милиарда пъти е била ползвана тази система през миналата година. Т.е. това е една много резултатна система, но нашето основно послание е, че тя не се използва достатъчно добре от държавите членки. Много е неравномерно използването от страна на държавите членки за подаване на сигнали и изобщо цялостно използване на системата. Много ще се радвам отново да, го, да се срещнем с вас и да говорим за по-общите заключения на този доклад. Имаме правната уредба, предвидена оценка на Шенгенската информационна система и трябва да помоля за извинение. Трябваше по-рано по график да получите тази оценка. Ще получите в най-скоро време тази оценка. Надявам се много скоро да я финализираме. Преди да спра на въпросите, свързани с правното основание, искам да кажа, че продължаваме да работим с държавите членки, за да гарантираме това, че ШИС отговаря на техните потребности. Работим естествено в рамките на правното основание, но, например, работим върху това да се правят проверки за лица, за подозрение в тероризъм. Също така работим по това след като изготвихме доклад за осъществимостта. Продължаваме да работим по автоматизирана система за пръстови отпечатъци. И работата, извършена от ЕОЛИСА, е много сложна и много аспектна. И държавите членки обсъждат подробните спецификации, нещо, което ще направи системата още по-осложнена, но така или иначе ние ще правим всичко това поетапно от 6 до 10 държави ще участват на първи етап и през 2018 година ще се присъединят към тази система всички останали държави членки. Смятаме, че пълноценно още през 2017 ще започнат работи тази система. И така сега за оценката на и какво научихме от механизма за оценка по Шенген. Правното основание беше стабилно известно време, но някои от нещата, които правим, изискват промяна на правното основание и получихме за това съобщение от страна на съвета, например решението за забрана на влизане и въвеждането му в Шенгенската информационна система. Тази година извършихме проучване на осъществимостта. Установихме, че това може да се направи. Това е възможно и от техническа и от оперативна гледна точка. Също така искаме да обмислим как можем да намираме лица само въз основа на пръстови отпечатъци, когато има сигнал, например, когато се търси някой, но не се знае кое е това лице, тук точно могат да бъдат много полезни и вид отпечатъци. Също така искаме да подобрим достъпа на Европол до Шенгенската информационна система. В момента Европол има достъп до определени функции на ШИС. Европол не използва според нас достатъчно ШИС. Работим и с Европол, за да се оптимизира от страна на Европол използването на ШИС. Искаме да гарантираме това, че новата Европейска агенция за гранична врагова охрана също така използва системата. Също така разглеждаме различни варианти за подобряване на оперативната съвместимост с други електронни системи, като Евродак и системата за влизане и излизане. Разбира се, това ще се обсъжда до известна степен от експертната група на високо ниво. Ще говори за не. В е, нашето съобщение от април за информационните комуникационни системи в Европейски съюз посочихме, че ще бъде полезно да има такава експертна група на високо ниво, в която ще представим държавите членки, но също така и Европейския парламент и секретарията, за да разгледа как да оптимизираме използване на сегашните действащите системи, как да се попълнят празнотите, евентуално чрез нови системи така че всички данни, от които имат нужда държавите членки да се намират в системите. В съобщението говорихме за оперативната съвместимост, но това не е единствения метод и има друг метод, който вече се използва, да има интерфейс, който позволява едно единствено търсене. Тоест, например, ако вие на границата се представите като граждани на трета държава, граничният служител ще провери вашите документи и на неговия екран ще се появят данни за вас, ако има такива в Шенгенската информационна система и в националните информационни системи. Обсъждаме с държавите Шенки за това как да хармонизираме подхода към този интерфейс за единствено търсене. В нашите заседания участват и Европейския надзорен орган за защита на данните и координаторът на Европейския съюз за борба с тероризма, комисар Кинг заяви, че до края на годината ще представи доклад за дейността на групата на високо ниво. Знам, че в край ноември комисарът ще се срещне с вас, така че той ще сподели вашето мнение по въпросите, които вие ще обсъждате с него. Що се отнася до осъществимостта на някои системи, електронни системи, то искам тук специално да спомена новата система, европейската система за информация и разрешаване на пътуванията е Ние проучихме доколко тя е необходим, доколко нейното веждане е съразмерно. Нещата междувременно се промениха. Господин Юнкер говореше в своята реч за състоянието на Съюза и на срещна върха в Братислава прозвучаха неща, които ни накараха, разбира се, да ускорим нашата дейност. Тази система ще включва граждани трети държави, които могат да пътуват безвизово в Европейския съюз и броят на тези хора ще се увелича в резултат от преговорите за визова либерализация. Вие участвате в тези процеси, вие ги обсъждате. Става дума за Украина, Турция и други страни. Това ще предостави допълнителна информация, предварителна информация за хората, които ще идват на нашите граници. Това е система много сходна с подобни системи в САЩ и в Канада т.е. прави се първоначална проверка на допустимостта това лице да влезе в шенгенското пространство, т.е. граничният служител на границата ще проверява, че това лице отговаря на изискванията на Шенгенския кодекс. Това е особено важно за сухопътните граници. Имаме също така други правила, например, за въздушните граници това са такива инструменти, като списъкът, регистрат с данни на пътниците и спра на някои други въпроси, най-вече на системата за влизане и излизане. Мисля си, че добре работим и трите институции върху това предложение. През 2014 година обсъждахме концепцията, а сега вече има ново предложение. Това ще бъде една система, която ще се отнася до граждани на трети държави, които ще прибивават кратко в Европейския съюз и системата ще регистрира влизането и излизането. Парламентът е ускорил своята работа. Очакваме до края на тази година и двете институции да са финализирали своята дейност, така че да може още през януари да се започнат тристранните преговори. Надявахме се, че ще се стигне до съгласие тази година, но се надявам, че независимо от това забавяне, тристранните преговори ще вървят гладко и бързо, защото знам, че имаше много обсъждания между двете страни, парламент и съвета по този въпрос. Приключвам до тук. Да, наистина много е полезно това, че ни обяснявате всичко на нас тук в парламента. И сега, колеги, някои от вас закъсняха и искам да спомена, че Линда също така спомена, Белинда също така спомена, че комисар Кинг издаде днес ново съобщение за доклада за напредъка за реален съюз в областта на сигурността, така че просто искам да кажа, че трябва да добавим и това съобщение към списъка на документите, и сега господин Виевировски, Европейски орган за защита на данни. Добре дошли в нашата парламентарна комисия. Вие сте последния ни оратор. Заповядайте, имате думата. For... Благодаря, господин председател. Много се радвам, че ме поканихте представители на, защит... на Европейски надзорник на защита с данните тук в, в, в заседанието на комисията Либе. Много неща се случват в момента в шенинското пространство. Европейския съюз се е изправя пред сериозни предизвикателства и от гледна точка на сигурността, и от гледна точка на миграцията. Признаваме е, и ценим усилията на Европейската комисия, която прави всичко възможно за справяне с е, тези предизвикателства, но също времено призоваваме и за пълно признаване и зачитане на правата на човека, на основните права, които са залегнали в хартата на основните права. И в тази връзка трябва да се вземе предвид архитектурата на управлението на данните на европейско равнище и точно с това ще се занимая сега. Две основни неща за хартата. Първо, принципа за лична неприкосновеност, пропорционалност и а, а, необходимост на а, мерките, които са взети предвид от а, законодателя. Това означава, законодателят е дължен. да, че законодателят е длъжен да обясни точно как ще се прилага определеният подход и защо той не може да бъде изпълнен, е, защото целта не може да бъде постигната с по-малка намеса в е, личните данни, правото за лична неприкосновеност. По-настоящем се сблъскваме с някои проблеми. Предложението за Евродак, например, което е част от първи пакет реформи за общата европейска система за обежище, не предвижда каквато е да била оценка на въздействието за новите разпоредби във връзка с пропорционалността на тази мярка. Базата данни се разглежда като пропорционална, що се отнася до нейното използване за една конкретна цел, но тя може да се окаже неадекватна, ако целта се промени. Втората ситуация, която разглеждаме, е фактът, че все още не е ясно дали предложената система ETIAS за опълномощаване за пътуване ще бъде съпътствано от е, оценка на въздействието. Системата за влизане и излизане, част от втория пакет, също още не е прията. Предложението за ETS обаче вече разчита на използването на дата, данни от системата за влизане и излизане. Тоест, вече се предвижда използването на данни от тази система за допълнителни цели. Действията по приложението са все по-бързи, ускоряват се усилията. Въпросът е това правилният подход ли? Освен това, управлението на миграцията и сигурността са двете посочени цели. Иска се достъп до съществуващата система за правоприлагане, включително и за Евродак и за нова система, която би могла да се планира. Възможно е също да се разширят правомощите на съществуващите органи, като Европейската брегова гранична охрана. Шенгенската информационна система, нека да ви припомня, първоначално беше създадена като компенсаторна мярка след преустановяването на контролните мерки по границите в рамките на шенгенското пространство. След това се премина към СИС-2. Втора поколение система за информация в рамките на Шенген. От там нататък информацията беше прехвърлена не само от информация за лица и предмети, а, към информация, която се използва за разузнавателни цели. Аз тогава отговарях за страните на происход и оперативността на базата данни за целите на правоприлагането. И с голям интерес следях съдържанието на Шенгенската информационна система и също времено целта ми беше да видя как точно се използват този тип данни от различни власти в различни страни. Добавянето на тази нова функционалност може да има сериозно отражение на целта. Например, възможността да се търсят отпечатъци. Това би бил сериозен е, това би означавало предвижване към използването на системата за правоприлагане. Може да има синергизми, но това са две съвсем различни области на политика и трябва ясно да разграничаваме целите, трябва да си припомним, че тук е, е, говорим за две различни цели. Е, разбира се, признаваме, е, че правоприлагащите органи трябва да имат възможност за достъп до най-добрите инструменти, за да идентифицират данни и лица, свързани с организирана престъпност и тероризъм. И също така, си даваме сметка, че база данни може да е важен източник за информация за тези органи. Само, че предоставянето на информация до тези инструменти на правоохраняващите органи, независимо от това как е обосновано, съвсем не е незначително. Е, трябва да се припомни, че тези системи са били разработени за целта да се прилагат съвсем конкретно за приложение на европейската миграционна политика, а не за правоприлагане. Информационните системи се изграждат за конкретна цел. В тях се вграждат определени предпазни мерки, условия за достъп, които са свързани с тази конкретна цел. Каквато и да била промяна на целта, би изисквал допълнителни проучвания за въздействието върху основните права не сме е, получили текста на всички документи на комисията все още. Всяко на предложение ще изиска подробен, внимателен анализ, но можем да кажем, че със сигурност трябва да се вземе предвид въпроса за това дали защитата на данните е включена в оценката на въздействието, дали има альтернативни мерки, които включват по-малка намеса в е, правото на лична неприкосновеност, с, която, с които могат да се постигнат същите цели, дали са засилени мерките за контрол контрола при достъпа на данните и дали предложението е свързано с контекста на миграцията и вътрешната сигурност и приложимо ли е. И дали има предвидимост за отделните лица. В своето изказване за състоянието на Съюза в Страсбург на 14 септември председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подчерта значението на защитата на външните граници. Той обаче подчерта и това, че обмена на информация и на разузнавателни данни не трябва да нарушава основните ценности – и основните права, които са и основна ценност на Европейския съюз. В някои от документите на Европейския съюз, като Европейската стратегия за оперативна съвместимост, изготвена преди няколко години в проекта ИСА, се говори за пет нива на оперативна съвместимост. Техническа, политическа, оперативна, и други. Виждаме, че има воля за оперативна съвместимост в някои от тези области. Целта е да се прилагат съответните правила, но искаме да сме сигурни, че и правният аспект, и организационният аспект са организирани по възможно най-коректния начин, за да може да се вземе предвид увеличения брой на власти и органи, които имат достъп до тази информация. Правото на защита на личните данни и е, личната неприкосновеност не, не спират Европейския съюз. Не му пречат да действа. Въпросът е, че трябва да се прилага тази мярка към всеки един на третите граници. Европейски граждани или не, търсещо бежище или не, човек с редовни или с нередовни документи, човек дошъл за бизнес или за туризъм. И за да се вземат преди всички тези аспекти, ние сме на ваше разположение, за да вземете съответните решения. Благодаря ви, господин Виворовски. Преминаваме към въпросите от депутатите. Господин Лопес Агилар, господин Депре, госпожа Вержия и господин Коелио ще ви зададат въпроси. Господин Лопес Абилар, моля ви, колеги, бъдете кратки. Да, благодаря, господин председател, ще бъда кратък. Нека първо да се извиня, че нямаше как да присъствам на цялото изслушване тази днес след обед, но аз е, както и други колеги, работя в различни области на Дънството на Европейския парламент и имах някои а, а, важни срещи. Въпрос към госпожа Пайк. Наскоро се срещнахме, ви говорихте за висящите дела, а, и, за висящите въпроси. Визовия кодекс блокиран тази сутрин от съвета и аз ясно заявих какво мисля за тази липса на разбиране на, от страна на съвета на факта, че Европейския парламент е със законодателен орган. Комисията всъщност не настоява да се постигне компромис. Ако комисията не го правеше, всъщност нямаше да има каквото и да било законотворчество. Това беше коментар. Сега въпрос. Шенгенското пространство. Положението е зле. Много добре си знаем, че това е най-важният актив на европейския опит, на европейското преживяване на гражданите. Свободното им движение е поставено на карта поради някои съображения, някои от които са чиста истерия. Ясно е, че има някои реални въпроси, реални заплахи за сигурността, обаче да се влуши приложението на Шенгенското споразумение не е решение. Шенген обаче не е това, което беше. Моят въпрос е каква е позицията на комисията? Какви са възможностите Шенген да се възстанови и да започне да функционира отново така, както функционираше по-рано? Само за да стигнем до Страсбург с самолет, трябва да си покажем паспорта два пъти, три пъти, сам, докато стигнем до самия парламент. И същото нещо въжи и за връщането. Кога ще се върнат нещата към нормалното? Благодаря, госпожа Вържия. Извинете, господин председател. Много внимателно слушах това, което се случва днес след обед. За първи път имам думата. Ще се опитам да не се употребявам с времето си за изказване. Искам да благодаря на господин Виоровски, защото за първи път се споменаха основните права. Само един-два пъти накратко бяха засегнати. Аз съм тук в Европейския парламент от много време и в нашата комисия все се чува, че се търси равновесието. Обаче сега тук седя и слушам цял следобед и съм съгласна с гнева на господин Лопес Агилар за случилото се тази сутрин. Както вие казахте, господин председател, Виждам, че председателят не разбира френски, така че е, и не ме слуша, не е, обръща внимание, занимава се с нещо. Слушам ви, също така се опитвам да се занимая с множество въпроси, които е, са свързани с дейността ми като председател на тази изключително заета с работа комисия по граждански свободи. Не пише съобщения на приятелите си, работи с свобода, по въпроси за свободата на медиите и Унгария и прочие, ако наистина трябва да знаете това. Продължавам. Та или иначе предстоеше да има ново съобщение но вече не мога да се правят съобщения на комисията, предложения за законодателни инициативи. Някои са преразгледани, някои други са е, изхвърлени през вратата, сега ги вкарат обратно през прозореца. Въобще не знам какво става. Да не говорим за безкрайното умножаване на системи. Все нови информационни системи, новата за пътуванията. Какво е това? Не, го, не ми е ясно. А, да не би да е същото, което се опитваха да предложат с така наречените интелигентни граници, просто сега го наричат система за влизане и излизане, предрешено е. След това, оперативната съвместимост между системите. Все повече ме безпокои тази идея, особено във връзка с това, което обяснихте за пропорционалността и необходимостта за използването на определени средства, при положение, че целите за приложението на тези данни постепенно се променят, защото все повече темата сигурност е, добива големи измерения. Един въпрос, свързан с Евродак. По-рано тази система беше създадена за търсещите обежище. Все повече ми се струва, че тази система също ще бъде начин да бъдат изгонени неквалифицираните търсещи обежище. Много ме безпокои това. И така. Бих искала всички ние да обърнем внимание на това а, честно казано, все по-трудно успявам да проследя на къде се движи ми то с бясна скорост. И така. Към представителката на Генерална дирекция външни, вътрешни работи. Въпрос към нея, но тя говори по телефона. Въпросът е следният. За системата за влизане и излизане – Искам да питам а, за последния диалог на докладчиците в Сянка. А, в общи линии нищо не бяхме разбрали за целите. Можете ли да ни дадете... А, опитвате се да ни накарате, възможно най-бързо, да приемем е, ново право, но това не е добър подход към управлението, нито достоен. Да не говорим дали, доколко отговаря на европейските ценности и доколко изобщо взема предвид основните права, които някакси все повече изглежда се забравят от голяма част от членовете на тази парламентарна комисия. Благодаря. Потвърждавам, че госпожа Пайк внимателно записва това, което вие казвате. Нейният телефон дори не е включен. Моят телефон е, действително е включен, но всъщност има много важни въпроси, на които трябва да реагирам незабавно във връзка с работата ни утре. Ако за, е, става дума за Унгария, няма да ви поставям ангажиментите под въпрос. Председателят, аз съм способен да правя повече от едно нещо едновременно. И така, Уверявам ви, че бяхте внимателно изслушана. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата оратори, чието изказвания се допълват. Не може да се въвежда какъвто и да било механизъм, който не спазва основните права, а пък основните права трябва да се спазват във всички механизми. И така, нека първо да изкажа своята подкрепа за колегата Лопес Агилар и това заявявам към представителката на комисията. Госпожо, моля ви, предайте на комисията, че трябва да се предприеме инициатива за деблокиране на ам, инициативата за визите. Не е допустимо да има такива сблъсъци. Това е първия, ще има и още. А, и затова комисията трябва да се задейства и то е възможно най-бързо е, за разрешаване на темата. Много внимателно изслушах вашето изказване за е, вътрешните развития по системата СИС и законодателните промени, които предлагате. И имам няколко въпроса. Първо, подкрепям идеята Европол да има пълен достъп до системата СИС. Напълно я подкрепя. Въпросите ми са следните. Един от проблемите по-настоящем е, че не всички държави членки въвеждат информация в СИС е, така както трябва. Особено, що се отнася за, до борбата с тероризма. И сега, има ли някакви средства, с които комисията да може да насърчи държавите членки по-систематично да въвеждат информация за всички, които по какъвто и да било начин са свързани или за подозряни за терористична дейност. А, това е много важно за нашата сигурност. Много скоро, след случващото се в Сирия, можем да очакваме огромен брой бивши чуждестранни бойци да се върнат на територията на Европа. След това във връзка с връщането на Салата Ел Салам. В 9 часа и 10 минути той е хванат на френската граница. Едва в 9 часа и 44 френското бюро Сирен се обръща към бългийското бюро Сирен, за да получи информация а пък Белгийското бюро, което разполага с необходима информация, според която Слаб Даласлам е радикализиран индивид, кандидат за джихадист в Сирия, реагира още по-късно. Е, всичките тези бюра Сирен не могат ли да бъдат заменени от една централизирана система? Европол и която да има достъп до цялата информация, до която тези отделни бюра имат достъп в момента, за да може случи ли се нещо, някой незабавно да влезе в системата СИС и незабавно да установи ли е дадено лице по какъвто и да било начин е заподозрено за връзка с терористична дейност. Това е съвсем конкретен въпрос и виждате колко тежки са последиците на, върху ефективността на работата на полицията. След това, вчера на едно друго събитие разговаряхме за системата за влизане и излизане. От всички се иска да дадат 4 пръстови отпечатъка и а, също възможност за разпознаване на лицеви черти. Това не е свързано с системата Евродак. Системата Евродак задължава всички държави членки да събират пръстови отпечатъци и да ги обменят от всички нелегални иммигранти на тяхна територия. Е, добре, ако това се прави в Евродак, защо да се повтаря дейността? А ако го няма в Евродак със съответния контрол, със съответното зачитане на личната неприкосновеност и основните права, ако вече не сте предвидели оперативна система с между системата за влизане и излизане и системата Евродак, това е голяма грешка. Има информация, която някъде е събрана, а пък не се използва по начините, по които се предвижда от системата Евродак. Благодаря Жерар. Мислех да дам думата и на господин Коелю, но госпожа Сипел поиска думата съвсем накратко. Господин Коелю взима думата. Госпожа Сипел, извинявам се, исках да се изкажа преди вас. А, нека да се извиня, нямаше как да изслушам уводните думи на ораторите, но искам да се спра на два въпроса. Първо, по някакъв път имаме впечатлението, че някои си мислят, че ако се събере всичко на всички, всичко за всички, рано или късно ще бъдат хванати всички опасни индивиди. Това обаче е иллюзия. Напротив, ще се е, натрупа прекомерно количество информация и ще е толкова трудно да се преглеждат всички данни, че по-скоро ще се е, пропускат важните елементи. Така че това е първата проверка за ефективност. Необходимо ли е да се събират данни от всички? Втора точка. След като вече имаме различни бази данни, как може да се организира дейността? Тук искам да подчертая следното, а пък се надявам, че и ораторите вече са го направили, че въпросът за оперативната съвместимост може да бъде разрешен по различни начини. Какво да направим? Всичко да съберем на едно място и всеки всичко да може да гледа, да вижда, без да е ясно дали могат да обработят толкова много информации, или да организираме нещата по-интелигентно. Честно казано, за мен това е основната тема на работа на групата на високо равнище на тема оперативна съвместимост. Искам обаче да се обърна към колегите от Службата за защита на данни. До каква степен участвате вие в тези дебати? Първо, по въпроса за събирането на данни и второ, по въпроса за организиране на реалните аспекти на оперативна съвместимост между различните бази данни. И накрая, нека да не се забравя, че има много съдебни решения, свързани с това, че масовото събиране на данни за каквито да било цели не отговаря на правилата. Благодаря, Карлос, да обобщи. Относно препоръките и два въпроса. Трябва да се подчерта още веднъж важността на ШИС и зачитането на основните права в тази връзка, както и защитата на личните данни. Има нов регламент за 6.2, свързан с промяна на правното основание. Имам две препоръки в тази насока. Първото предложение, свързано с промяната, трябва да вземе предвид новите заплахи пред сигурността в лицето на тероризма и трябва да се осъзнае нуждата от това да има задължение за съобщаване на ситуации, в които може да възникне тревога и да се отказва влизане или излизане от Шенген. Госпожа Сипел Може ли да ни кажете какво е настоящото състояние, свързано с работата на групата на високо равнище по въпросите за оперативната съвместимост. Благодаря на колегите, които бяха тук през цялото време. Ние сформирахме работна група по въпросите за Шенген. Председател е господин, господин Коелю. Изпращаме редовен доклад и до нашите членове в комисията Либе. Ето, много въпроси получихте. Давам ви думата. Моля ви се опитайте се да отговорите възможно най-бързо. Благодаря, господин Агилар. Вие казахте нещо за визовия кодекс. Комисията разбира притесненията, изразени от Европейския парламент по време на последната тристранна среща, що се отнася до хуманитарната виза. Имаше обяснения, свързани с правните основания. Разбираме, разбира, разбираме как, какви са аргументите на Европейския парламент, но казвам, когато съставихме пакета за преместванията, взехме преди всички правни аспекти. Разбирам какви са вашите основания за хуманитарната виза, но това не може да се счита като шенгенска виза. Ако се върнем към Шенген, първия панел, комисията иска Шенген да функционира на 100%. На 25 октомври ще има преоценка на механизма за, оцен... за на механизма за оценка. И Информационната система трябва да функционира в съответствие с основните права. Има първа оценка на въздействието на пакета за основните права. Има и, две, има и два основни елемента, свързани с основните права. Засегнати в оценката на въздействието, можем да ви уверим, че ни обръщаме внимание на пропорционалността и на всички въпроси, свързани с основните права. Има оценка и на въздействието за ETS, за системата влизане и излизане. Аз ценя оценките на въздействието и то високо. Имаме фундаментален подход към основните права и той е свързан с защитата на данни и с системата за влизане и излизане. Много срещи сме провели. Нашият генерален директор покани и ръководителя на службата защита на данните. Няма никакъв конфликт между нас. Много е важно да демонстрираме, че когато борим с такива системи в Европейския съюз, взимаме предвид защита на личните данни, зачитането на личната неприкосновеност на всеки един гражданин. Това е много важно. А, господин Депре, да, Европол има достъп до ШИС Понякога с оставя че не е така, но а, това е така. Може достъпът да се разшири. ШИС не се използва много от тях. Европейския парламент дава авторизация на агенците и на всички правоприлагащи органи, които искат да имат достъп до системата. Това трябва да се взема на сериозно и да се е, прилага. Ако системата не се използва виж, е, изобщо, това не ни помага да говорим за достъп до други системи. Относно белгийския случай, знам, че вие знаете повече по въпроса, колкото аз, но ще се спра и на него. Въпросът е колко бързо идва реакцията от е, полицейската служба и прехвърлянето на информацията чрез съответната система САРИ. Много е важно да се знае, че държавите членки а, трябва да предоставят а, и предоставят достатъчно капацитет, средства и персонал на службите, които отговарят за САРИ. Знаем, че държавите членки очакват повече от служителите в САРИН, но няма как да се представят повече ресурси от а, наличните в момента. Можем и досрано да обсъдим този въпрос. Относно нещо друго, оперативната съвместимост между Шенгенската система и системата вход-изход. Вчера в Комисията по бюджет а, се засегна този въпрос. Да, да се обяснение, което ще ви дам двустранно. Има някои технически аспекти. Когато говорим за оперативната съвместимост, Надявам се, че доста а, ясно сме изразили това в нашето съобщение. Това означава, че всяка система да може да си комуникира с останалите системи, да има връзка между тях във всички а, е, фази. Трябва да знае съответното лице, че има достъп до всички системи, може чрез интерфейс да види дали в всички тези системи има някакви попадения. В момента разясняваме проблемите с оперативната съвместимост и тези свързани с връзката с системата вход и изход, но ще се върнем по-късно на това. Господин Коелю, Е, използването на данните от е, ШИС е, след атаките в Париж. Колегите имат информация по този въпрос. Относно групата на високо равнище и състоянието на нещата, много информация получавате от комисията. Комисарят Кинг иска да ви информира за всички развития и то във възможно най-избит формат. Това трябва да ви помага по-скоро да допълва към това, което вече знаете. Освен това, до края на годината трябва да имаме доклад за това какво се случва в групата на високо ниво и да се. Е, стигне до момент, в който чрез един интерфейс ще може да се търси в системите. Има две пленарни заседания, които са проведени. В работните групи също се върши много работа по отношение на търсенето с помощта на един интерфейс. Държавите членки така или иначе използват всички системи. Отново се връщам към текста от Шевал и е, Шенгенската информационна система, визовата информационна система, държавите членки първо трябва да изпълнят задачите, които са им наложени законодателя и ако не се изпълняват, ще предприемем наказателни а, мерки, така ли, че държавите членки трябва да поемат всички отговорности, свързани с използването на системите в Шенгенската в в Шенген. Времето ми свърши, господин Виеровски. Времето ни свършва няколко заключителни слова. Две минути, защото повечето от въпросите бяха насочени към комисията. Разбираме необходимостта от тези нови инструменти, които са подготвени, но ролята на Европейският надзорен орган ще бъде да разяснява някои е, въпроси. Разбира се, когато говорим за оперативната съвместимост, не говорим за централизиране на всички бази данни, говорим за тяхната взаимна свързаност. Основната част от оперативната е, съвместимост е системите да се разбират. Ако трябва този, който ползва си, а, информация от система А, а тя идва от система Б, да може да разбере, че тя идва от там и да, да може да разбере самата информация. А, органът за защита на данните трябва да знае какви ключове се използват, какво е значението на тези ключове, които се предоставят. Относно нашето сътрудничество с групата на високо ниво по оперативната съвместимост, Вярно е, че ръководителя на надзорния орган защита на данните беше на, на заседанията. Освен това, ние поддържаме връзка с комисията. Благодаря ви много. Благодаря ви за вашето участие, за всичко, което казахте до сега. На 17 октомври господин Рита от ГД Вътрешни работи, ще представи доклад от работата на групата, по, на, групата на високо ниво по оперативната съвместимост. Господин Коелю, ако може накратко да обобщите нещата, координаторите а, са ти предоставили тази възможност съвсем накратко. Благодаря ти, Клод. Благодаря ти за организирането на това изслушване и за това, че реши да бъде сформирана тази работна група. И така ще направя моите коментари на португалски. Благодаря. Първо искам да припомня това, което каза господин Франс Тимерман, съместник председателя на Европейската комисия. Шенген не е проблема. Шенген е решението. Аз ще допълня, като, каз, като кажа, че Шенген е залегнал в ДНК-то на Европейския съюз много повече от еврото, общата валута. Ако европейски гражданин пресича вътрешна граница и е в чужбина, то не се чувства като чужденец, той се чувства като гражданин, който разполага с различни права. Това беше подчертано многократно днес. Свободното движение не води до това хората да се чувстват несигурни, точно обратното. На границите се вижда, че ам, някои от престъпленията намаляват. Има различни механизми, които се използват, за да се улесни сътрудничеството на полицейските и съдебни органи. Това е нещо много важно. Шенген не зависи не само от доверието, ами и а, засилва доверието. Шенген е важен и от економическа гледна точка. Това беше посочено и по време на изслушването. Има огромни финансови разходи, които а, ще възникнат ако се въведат отново вътрешните граници повече от 20 милиарда евро. Комисарият Аврамополос каза, че Шенген трябва да функционира в най-близки срокове без всякакви вътрешни граници. Има ам, две различни цели, които се преследват. Държавите членки, които въведоха а, граничния контрол, искаха по-добре да се управляват а, мигрантските потоци. Ам, други пък го направиха с цел да, да започнат а, някаква популистка риторика. И така, Какви са заключенията, които можем да си направим? На първо място, правното основание на Шенген не може да бъде променяно. Имаме нужда от по-добро прилагане на практика. Комисията е пазителка на договорите и трябва да управлява по-добър законодателен контрол. В рамките на работната група се занимаваме с тази тема по-добре да се работи върху обмена на информация. Разполагаме с ШИС. Това е един прекрасен инструмент, който може да бъде усъвършенстван. Искаме много скоро да се направи предложение за измене на правното основание. Такова предложение го очакваме през декември. Нямаме нужда от нова шенгенска система. Трябва да видим къде са слабостите и да ги анализираме и ам, да се дадат необходимите правомощия на Агенцията за гранични брегова охрана. Имаме нужда от взаимно доверие. Това е неизменна част от цялата шенгенска система. Благодаря ти, Карлос. Този след обяд проведохме едно изслушване, което е, ще е от голяма полза за Европейския парламент като цяло. Разгледахме всички досиета, свързани с Шенген. Благодаря на всички оратори. Благодаря ви на всички за вашия принос. Колеги, заседанието се закрива. Утре в 9 часа ще се видим отново. Благодаря ви.